такива разпореди не трябва да съществуват, ако трябва да има равнопоставеност на всички жертви на престъпленията пред съда, на всички пред съда. Ние на предходните ни заседания само получихме информация в случая, но госпожа Егле, член на нашата подкомисия, ме информира, че това 16-годишно момиче в крайна сметка беше омъжена за насилника си и след 3 месеца след като тя живееше с него и в семейството му, тя се отрови и всъщност тя самоуби. Тоест, ако искате да има повече демократично лидерство, ако искате да се постигне спазването на принципите на право държава, необходимо е да се промени правната уредба. Днес е много важно в това изслушване ние от парламента да научим от вас, експертите, какво според вас е ролята, какво се заключава според вас ролята на Европейския съюз, как да подкрепим усилията, които се извършват в различните страни, защото е ясно, че е необходимо да има политическа воля в самите страни. Ще помолим господин Мингарели от Европейската служба за външна дейност да ни разкаже какво прави Европейския съюз в е, различни страни, в взаимоотношенията си с различни страни. Разбира се, ясно, е, че не можем да излезем с една и съща препоръка към различни страни. Условията там са различни от политическа гледна точка и от е, гледна точка на традициите. Затова трябва да сме много конкретни и да разглеждаме конкретната ситуация във всяка една отделна страна. Сред нас се намира госпожа Хана Мигали, господин Хана Мигали, който представлява Върховния комисар по човешките права. Той ще говори за правосъдието в страните от арабската пролет. Ще направи един преглед. След това господин Давид Краме, председател на Freedom House и господин Падингтън, заместник-председател по изследване също на мозъчния тръст Freedom House. Те ще говорят за ситуация с човешките права в контекста на годишния доклад на тази организация. И вие двамата ще имате време за изказване, като за един изказващ се. След това госпожа Морае от Human Rights Watch, която се занимава с арабските страни. Ще бъде интересно да научим какво смята вашата неправителствена организация за правосъдието по време на прехода и за системата на правосъдието в Египет и Марая Кабая от Бахрейнския център по човешките права. Вие ще говорите за подотчетността и възможността от извършване на реформа на съдебната система в Бахрейн. Господин Мингарели, искам да ви дам думата, но не ви виждам. А, той ще дойде след малко, добре. Тогава ще започнем с вас, е, господин Мигел. Thank you very much. Благодаря. It's a great honor and... Голяма чест и истинска привилегия е да съм тук и да споделя с вас някои мисли от позицията на Върховния комисар по правата на човека. Поне в Северна Африка сме свидетели след арабската пролет преход, започнал в Тунис, Египет, разпрострял се и с целия регион, в някои части по-бавно, в други по-бързо, но е, бяхме свидетели на промени в Либия, свалянето на полковник Кадафи, е, слизането от власт на президента на Йемен и е, усилия и в други страни Йемен, Бахрейн, Сирия. Хората е, са на улиците и призовават за промяна. Аз е, всъщност ще направя кратък обзор за няколко минути. Сега е, Предстои да решим как да преодолеем наследството на миналите нарушения, как да не допуснем тяхното повтаряне, как да възстановим доверието между държавата и гражданите. В този смисъл трябва да подчерпим полки от опита на други места по света. Явно процесите пред правосъдните органи на тези държави в преходния период ще имат много голямо значение. Нашата структура подкрепя правосъдието като важен аспект на промените в източна и северна Африка. Ще се спра на четирите основни елемента, стълбовете на правосъдието в преходния период, включително реформата на институциите, реформата на законодателството, наказателните производства и е, ще се спра на някои от дилемите и трудностите, наблюдавани в тези страни. А към края на изказването си ще се опитам да обобщя и да изведа реалистични критерии, които да помогнат за постигане на успехи и за недопускане на недостатъци, е, които биха ни отвели в погрешна посока. Ако погледнете наказателните процеси, много от хората на улицата искат всъщност именно това търсене на наказателна отговорност. И видяхме в няколко от страните свиде... Е, опити а, е, виновните да бъдат изправени пред съд, но също така видяхме, че са на лице различни трудности. В Египет, например, Бяхме свидетели на много бързи процеси срещу бившия президент Мубарак и някои високопоставени бивши служители, но видяхме и случаи на корупция, на изпиране на пари и така сякаш нямаше стремеж в дългосрочен план да се решат проблемите с нарушенията на правата на човека, които преди всичко накараха хората да искат промяна. Също така в някои случаи не беше взет предвид целият период на пребиваването на длъжност на Мубарак в Либия. Знаете какво стана с Кадафи и с неговия син. Там имаше обвинения за престъпления против човечеството от Международния наказателен съд, Либия се опитва да проведе производство на своя територия и в момента има разговори между либийските компетентни органи и Международния наказателен съд за това кой е компетентен да упражни юрисдикция. При други условия пък в Йемен видяхме как слезе от власт йеменския президент и е, този процес бе съпроводен от клауза за имунитет, подкрепена от Йеменския парламент. И е, всичко това бе подкрепено от Европейския съюз и от съвета за сигурност на ОНЕ. Е, също така имаше предложение е, да се даде пълна амнистия на президента за целия му мандат. Това е, създава определени трудности. Е, Върховният комисар вече заяви, че Амнестията, амнистията не отговаря на изискванията на международното право и за това ще е интересно да се види какво ще стане по-нататък в Йемен. Мисля, че основното, което трябва да помним, когато говорим е, за наказателното правораздаване и търсенето на отговорност, е, че е имало нарушение на правата на човека в продължение на десетилетия при условията на репресия и насилие. Това са условия, които все още съществуват във всички страни. И международната общност и Европейският съюз трябва да припомнят, че по международното право държавите са длъжни да преследват наказателно тежките нарушения на правата на човека, на хуманитарното право и престъпленията срещу човечеството. Вторият важен стълб е търсенето на истината за миналото. На някои места бяха създадени анкетни комисии с различен мандат. В Тунис бяха създадени няколко комисии за корупцията, за нарушенията на правата на човека. Аналогично бе постъпено и в Египет но не а, е, сме свидетели на общо национални процеси, в които да се търси истината за картината като цяло. А, е, това е необходимо. Сега вече се знае, че е, всеки в тези страни има право да научи истината за миналите престъпления Свидетели сме на това как международната общност се опитва да помогне създаването на съответните структури. например, в Сирия и в Либия се подпомага създаването на анкетни комисии, които да хвърлят светлина върху миналото, но в други страни все още няма структури, няма механизми и за тяхното създаване се водят все още разговори, а те са свързани с трудности. Друг важен въпрос е този за репарациите, обещетенията. Много от хората на улицата искаха обезвреда за претърпяното от жертвите на нарушения напоследък, както и за престъпления и нарушения, извършени от режимите по време на цялото им съществуване. Специално в Тунис започна процес на обезвреждане на пострадалите, е, ограничено наистина е, и в известен момент това беше спряно. В други страни се водят разговори. Е, необходим е общ национален план за обезвредата на жертвите в национален контекст, но на такова нещо не сме свидетели в регионален мащаб. Последното, на което ще се спра, е институционна реформа. Необходимо е да бъдат реформирани институциите, които в миналото са били съпричастни към нарушенията на правата на човека. Самите институции а, трябва да бъдат реформирани и това може да наложи а, проверка на работещите в тях, за да бъдат отстранени участниците в нарушенията. Няма значение дали говорим за министр министерства, за службите за сигурност или за други обществени или държавни структури. В някои страни бързо бяха предприяти е, стъпки е, за прочистване на е, службите, например Тунис. В Египет имаше опити за започване на този процес, но не и бързи стъпки за реалното му започване. В други страни е, процесът на институционни реформи, на законодателни реформи предстои да започне. Той все още не е започнал. Когато се опитваме да очертаем тази обща картина, е, Върховният комисар по правата на човека най-често се опитва да каже на правителствата, трябва да погледнете картината като цяло. Ако съсредоточите вниманието си само на един от нейните елементи, няма да изпълните това, което хората искат от вас. Наказателното правораздаване само по себе си не решава въпроса с обещетенията при е, обещетен... Ако само се дадат обещетения, е, хората ще се чувстват купени, е, а не и признати като жертви. Няма да бъде признато тяхното страдание. Реформите сами по себе си, без търсене на отговорност, пък няма да доведат до реален резултат. Това изисква общо национален процес на реформи. И е, ние се опитваме е, да подкрепим тези процеси, като внушаваме необходимостта от национална консултация. Процесите ще имат успех само ако компетентните органи разговарят с жертвите, с цялото общество, включително мълцинството а, и мълцинствата, хората, а, изласкани а, извън обществения живот. Само това може да помогне да бъде възстановено доверието към държавата. Нещо, за което споменах. Е, доверието на различните сегменти на обществото към държавата. През е, последните няколко десетилетия сме свидетели на редица негативни процеси е, в Северна Африка и те могат да продоле, бъдат продолени само по този начин. Благодаря. Благодаря ви за това, че засегнахте положението в Йемен. Следващата седмица двама от колегите и аз ще посетим Йемен и мисля, че на някои от въпросите, които вие поставихте, ще можем да намерим отговор там. Сега господин Крамър от Freedom House. Uh, Madam Chair, thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Моите колеги и аз наистина се чувстваме много щастливи, че ни поканихте в тази изключително интересна дискусия. Нашата организация е най-старата, създадена 1941 година. А, нацизъм, фашизъм, комунизъм и изолационализъм. Това са нещата, срещу които е била създадена да се бори нашата организация 1941 година. Ние също така провеждаме програми а, с различни активисти от движенията за правата на човека по различни части на света. През септември мои колеги бяха изправени на съд, защото а, работеха с а, египетските е, египетската опозиция, без обаче да има никакви доказателства за зловредна дейност. Аз обаче искам да спомена няколко неща във връзка с Близкия изток. А хора като Кадафи, Мубарак, това са а, хора, които ръководят три страни и те нямат кой знае какви надежди а, да а, тръгнат а, по-демократичен път и падането на тези хора от властта не е гаранция, че тези държави наистина ще тръгнат по пътя на демокрацията, но поне има една надежда. И ние видяхме и продължаваме да виждаме развитието, което наистина подхранва надеждата за демократично развитие. А сега една презентация. Ние а, смятаме, че е изключително важно да се отчита свободата в различни държави. Като, например, ето тук виждате 72-2011 година, а, процента на свободни спрямо несвободни страни. В Азия, в Африка има силни хора, а, които силни хора начало на властта, които не помагат особено много за свободата. Ето виждате какви са съотношенията през 1972 година в червено страните са далеч повече от онези в лилаво синьо, а в червено са тези, които са несвободните. И резултатите при този отчет не се различаваха особено много а, между Латинска Америка, Азия, Арабския свят, Централна Европа или Съветския съюз. Както виждате, през следващите 20 години като че ли нещата се поразвиват, но след това става стагнация. Ето сега и е една кръгова диаграма, която показва в регионален мащаб как стоят нещата през 2011 година. В Латинска Америка свободата е завоювала много, в Азия също, а в Централна и Източна Европа също но Близкия изток ситуацията не е особено променена. Тя е много стагнираща все още. През 70-те, 80-те и 90-те различията не са много големи. Ако погледнем към последното десетилетие, ще видим, че много начални стъпки бяха направени в опитите за свобода а, в Близки изток, но а, продължително развитие не се получи. В Египет, например, а, представители на мюсулманското братство а, стигнаха до парламента, въпреки че имаше поредица от бариери, които бяха издигнати пред тях. И самия парламент няма кой знае какви правомощия, но все пак това е потенциално важно, значимо развитие. Но всъщност като че ли нищо не се случваше. Нещо, което да бъде съществено по отношение постигането на свобода в тази част на света. И това наистина не се разви особено много, докато не започнаха събитията в Тунис. Tunisia uh, in 2010 had a ranking. В Тунис през 2010 година а, свободата беше на едно от най-низките нива в сравнение с други части на света. Свободата на пресата също е един от най-важните показатели за отчитане на общо призрака на свободата в отделните страни. Сега обаче Тунис е сред държави като Колумбия, например, по отношение на процента свобода. В края на миналата година ние преценихме, че Египет има много подобрение в това отношение, но все още а, остав, оставяме на мнение, че тя е сред несвободните страни поради някои събития в края на самата година. Разбира се, в Египет потенциално ситуацията е много по-добра днес, отколкото тогава. Нека да погледнем резултатите и картата, касаещи свободата на пресата – по време на Деня на свободата на печата през следващата седмица ние ще публикуваме тези резултати и ще ги разпространим. Виждате, че има няколко а, държави в Близки изток, които са отбелязани а, в а, Лилаво, като Тунис, Либия, в... но има и някои, които са отбелязани като Бахрейн и Сирия в друг цвят, който показва, че там има дори спад на процента свобода на печата. Тунис е държавата, която постигна най-голяма промяна в положителна посока само за една година – а в сравнение с всички останали страни по света за дълъг период от време. И накрая бих искал да спомена, че, както беше казано от госпожа председателстващата, е, че Европейския съюз може да изиграе много голяма роля а за процеса на демократизация и свобода. Аз не съм запознат в подробности с спецификата на работа на Европейския съюз, но искам да кажа, че значително важна беше ролята на Европейския съюз в успеха по пътя на демокрацията на Централна Европа. Това се случи в Централна Европа много а, скоро и а, всички тези държави ще да изглеждат много различно от това, което са днес, ако не беше помощта на Европейския съюз. Но а, Близкия изток е територия, на която има силни съседи, които не гледат благосклонно към евентуалните демократични опити и усилия на някои държави в същия този регион. И ние, САЩ, Европейския съюз и останалия демократичен свят, трябва да им помогнем. Благодаря и на двамата представители на Freedom House за презентацията. За съжаление, забравих в началото да спомена, че а, мадам Кену, която е представител на тунизийските съдии, беше поканена, но вчера не уведоми, че няма да може да присъства. А сега от а, името на Human Rights Watch. Благодаря. Благодаря за поканата. Мисля, че всички ние можем да кажем, че Хосни Мубара управляваше страната, погазвайки принципите на правота държава, прилагайки мъчения. Също така имаше традиция за безнаказаност. Бяха много разпространени отвличанията. И когато режимът на Мубарак използва насилие срещу протестиращите през първите дни на протестите, не е случайно, че едно от първите искания, които бяха издигнати от протестиращите, беше да има отговорност за онези, които прилагат насилие, да се спре тази традиция на безнаказаност. Прокуратурата нареди разследвания свързани с насилието срещу протестиращите. 22 дела бяха заведени в съда. подсъдими или по-скоро ответници бяха Хосни към министра на вътрешните работи и други високопоставени длъжностни лица. А по места също така се водят съдебни процеси срещу началниците на полицейските сили. Става дума за това, което стана през януари миналата година. Само това насилие беше предмет на съдебни дела. Не ставаше дума за всичките нарушения на правата на човека, извършвани по време на 30-годишният режим на Мубарак. И за нас, които се борим за човешките права в Египет, беше ясно, че има някакъв стремеж да се изолират дните на протеста и съответно насилието срещу протестиращ тогава. Да се избегне всяка една необходимост от дълбинни реформи на полицейските сили и другите правоприлагащи органи. Правят се опити да няма заклейняване на практиката на мъченията – да няма осъдени за мъченият по време на режима и затова не е случайно, че мъченията продължават. Непрекъснато се потискат протестните акции и не само от а, полицията, която се бори срещу безредиците, но също така се включват и силите на военната полиция и други правоприлагащи органи. Така че сега ние трябва да се водим за това да има подотчетност както от страна на полицейските органи, така и от страна на военната полиция. Моите извинения за преводачите. И е много по-трудно да се борим срещу насилието, извършвано от военната полиция, защото до сега военната полиция можеше да бъде предмет на разглеждане. на нейната дейност може да бъде разглеждана само от военните съдилища. Тоест, това означаваше, че става дума единствено и само за въоръжените сили и за една твърде стрикна иерархия. Ние заведохме дела срещу случаите на проверки на девственост, които бяха извършени спрямо жени, участващи в протестни акции и в този случай един лекар беше изправен пред съда, но това далеч не беше изолиран случай. Ние имаме обширна документация за това, че имаше такива масови проверки. И също така един офицер на въоръжените сили беше изправен пред съда. Съдебното производство продължава. Очакваме присъдата да бъде издадена до 3-4 седмици. И също виждаме, че съдебният процес се води така, че да не се извежда на преден план, че е имало масирано участие на военните в тези проверки за девственост. Така че става дума за това, че ние трябва да се борим за неща, които са дългосрочни. Освен това, след като военните дойдоха на власт в е, Египет, видяхме, че много масово се използват военни съдилища. Стотици цивилни лица са били съдени от военни трибунали. Ние винаги искахме да се спазват принципите на правовата държава и протестирахме срещу това неполитизираните дела да се разглеждат от военните съдилища или от съдилищата, които са създадени по закона за извънредното положение. При такива дела обвиняемите нямат право да обжалват решенията. В крайна май се очаква да изтече мандата на съдилищата, създадени в съответствие с закона за извънредното положение. Но се очаква, че тези съдилища ще бъдат вградени по някакъв начин в системата на съдилищата като цяло. Имаше доста успешна обществена кампания срещу това цивилни лица да бъдат съдени от военни съдилища и хиляда души са били освободени. Също така имаше много присъди, които бяха намалени до една година, но военните отказваха да прекратят тези производства и да закрият военните съдилища. Военните искат да използват тези военни съдилища винаги, когато те смет на това за нужно. Също така, парламентът направи някои предложения, но военните все още не са много склонни да намалят ролята на военните съдилища. Всъщност това се дължи според нас на факта, че все още нямаше предаване на властта в Египет, защото ни видяхме, че властта беше взета от Мубарак, но военните просто взеха властта от Мубарак и в момента се занимават с дребни проблеми и не се занимават с това, което е дейността на военните. Например, военните в момента се занимават с писане на закони, те преговарят с МВФ, те потискат демонстрации. И сега, на вечерят на президентските избори в Египет, вече можем да говорим за преход към цивилно управление и трябва да помислим какво ще остане след този преходен период, що се отнася до традициите за безнаказаност, що се отнася до промените в Конституцията и последиците за нашата битка за утвърждаване на принципите на правовата държава, за това, че никой не трябва да бъде над закона, дори ако са военни или да са на власт. Също така в условията на Египет е много важно да се види какви са възможностите да се борят защитаващите човешките права за правосъдие и за справедливост, включително социална справедливост, защото социоекономическите права и профсъюзното движение са част от протестите и също така влушава се ситуацията, затова трудовите права, правата на сдружаване продължава да бъдат приоритет. Смятам, че също така за Европейския съюз това винаги е било приоритет и ние бихме искали Европейския съюз да се ангажира сериозно с това, а именно да имат независимите неправителствени организации възможност да действат. Ние слушахме с интерес Freedom House, защото те са една важна неправителствена организация. В Египет трябва да има възможност за работа на неправителствените организации, както международни, така и египетски. Обаче, докато няма специално законодателство, е, което да регламентира дейността на неправителствените организации, и ние очакваме новото законодателство да защити възможността на неправителствените организации да функционират пълноценно. Все още те първо имаме да водим много битки, да се справяме с наследството от режима на Мубар, да се справяме с ситуацията, в която парламентът очевидно няма да бъде много активен при утвърждаването на човешките права. Но ако не можем да функционираме като една общност от неправителствени организации в Египет, няма да можем да се борим за свободата на религията и за други права и свободи. И другите неправителствени организации дори регистрираните в момента трудно получават възможности за финансиране, включително и от Европейския съюз, защото те трябва да получат предварително разрешение от правителството да получат финансиране. Затова бихме очаквали една по-активна политика от Европейския съюз, що се отнася до дейността на неправителствените организации. Не очакваме само публични изявления, очакваме от Европейския съюз да осъществи много от мерките предвидени в рамките на европейската политика за добросъседство, формулирани след като арабската пролет започна да става факт. Необходимо е да се зададат приоритетите при подпомагане на гражданското общество, подкрепа за утвърждаването на принципите на правата държава и подкрепа за дейността на парламентаристите в Египет. Благодаря ви за подробния ви доклад. Вие говорихте в края за два въпроса. Законодателството за неправителствените организации и сложната ситуация на неправителствените организации. Много често в нашата подкомисия ние се срещаме с представителите на гражданското общество, така че искам да ви уверя, че поне тук в парламента ние се стремим максимално да подкрепяме неправителствените организации и гражданското общество. Госпожа Алкава от Бахрейнския център за човешки права е следващия ни оратор. Тя ще говори за ситуацията в Бахрейн. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че бях поканена днес. Искам накратко да поговоря за залива, защото съм ръководила Центъра в залива за правата на човека. Е, за, в продължение на твърде дълъг период, е, за съжаление, е, западните държави са гледали този регион като съвкупност от монархи, а не от народи. Сякаш нямаше хора тази част на света, а само монархии, които са семейни предприятия. И даже се стигна до там, сякаш Европейският съюз, САЩ, а, изобщо не разбираха, че има хора, които се нуждаят от свобода, равенство, справедливост и права на човека. А ако това не се промени, мисля, че ни очаква в бъдеще дълъг проблемен период. Искам накратко да се спра на положението в Персийския залив. Когато говорим за липса на политически и граждански права, там нямаме предвид само Бахрейн, а и Обединените арабски емирства, Кувейт, всички страни там. Катар, всич, до всички страни липсват граждански и политически права. Имаме политически затворници, някои от тях са на гладна стачка, например Мухамед Алабджади. Той гладува от 24 21 т.е. февруари и продължава да води тази гладна стачка, защото е затворен заради своя активизъм, работата си за правата на човека. Ние не говорим само за един случай. Аз споменавам един, но не говорим само за един, а за стотици. Също така и в Саудитска Арабия говорим за хора без гражданство в Катар, в Ковейт, в Саудитска Аравия, които живеят сякаш не съществуват. Нямат удостоверение за раждане, нямат право на паспорт, нямат право на образование. Представете си да живеете цял живот, все едно не съществувате. Вашето собствено правителство не ви възприема като човек. Сега съвсем набързо ще се спра на положението в Бахрейн. Преди няколко месеца там имаше а, комисия, а, която а, анализира нарушенията на правата на човека от началото на бунта. Ние се надяваме, че бахренското правителство ще се възползва от тази възможност да започне реформи, да спре нарушенията и да премине към промени. През 2001 година кралят обеща разни неща, които никога не станаха действителност. За съжаление, след като докладът на комисията бе оповестен, имаше нови нарушения през тези месеци. До ден днешен сме свидетели на такива нарушения. Хората все още се убиват без съд и присъда. Системни са изтезанията. Системно използването на прекомерна сила на улиците. Произволни са арестуванията на хора забелязваме, че продължават да се отвличат хора. Тоест, престъпленията срещу правата на човека продължават. За съжаление, бахрейнското правителство а, с голям успех а, се занимава с дискусии с международната общност на тема политика, докато продължават всекидневните престъпления срещу правата на човека като практика. И това не води до никаква международна реакция, което е проблемно. Едно нещо, което много ни притеснява е продължаващата продажба на оръжие на режима в Бахрейн, е, Штатите, Великобритания, Франция продължават да продават оръжие на Бахрейн въпреки е, нарушенията на правата на човека. Същевременно тези страни критикуват Русия, че продава оръжие на Сирия. За съжаление, тези страни за нас в Бахрейн са това, което Русия е за Сирия, защото техните оръжия помагат за ежедневното погазване на правата на човека. Е, на място има някои реформи, но те са повърхностни и не се е стигнала до реална промяна на живота на хората, живеещи в Бахрейн. Почти всяка нощ е, е, виждаме, че се използва с отворен газ в жилищните райони. От януари до сега е, 20 на души вече са умрели от задушаване с сълзотворен газ и то в домовете си. Сега, тук трябваше да се говори за правосъдието в преходния период. Как въобще да мислим за това понятие, когато положението все още е такова, че тежки нарушения на правата на човека се извършват ежедневно? Бахрейн не получава същото внимание като други страни, защото е много малка страна. 700 хиляди души е населението. То е няколко пъти по-малко от това на Вашингтон. Ако Бахрейн имаше същото население като Египет, днес бихме имали 11 000 мъртви вследствие на бунтовете. Нека сравним нещата така, за да разберем колко са тежки нарушенията на правата на човека в Бахрейн днес. Не се търси отговорност, за съжаление но е, сме свидетели е, на смешни процеси, е, ниско поставени полицейски служители е, е, се съдят уж, е, но те носят униформите си, което означава, че не са отстранени от полицията. Всъщност, тези, които а, са виновни за а, изтезания срещу затворници, например, получават оправдателни присъди. А, не се търси отговорност от членове на царското семейство. А членове на кралското семейство а, според някои свидетелски показания, са участвали пряко в изтезания. Двама от тях са синове на краля. Имаме такива свидетелски показания в Бахрейнския център за правата на човека, че тези хора са участвали директно в изтезаване на хора, участвали в бунтовете на улицата било на самата улица или вътре в затворите след задържането на бунтовниците. Сега, е, по реакцията на международната общност, да, имаше и известна реакция по повод така наречената арабска пролет, но реакция нямаше по повод Бахрейн и ставащото там. Има внимание и сесии специални в е, съвета на, е, по правата на човека в ООН е за страните от арабската пролет, но не и за Бахрейн. Нямаше сесия в съвета за Бахрейн и не е имало до сега. Срещу Сирия, например, имаше економически санкции, но не можем и да си мислим за економически санкции срещу Бахрейн. За съжаление, дори още не сме свидетели на логични последователни изявления за осъждане на нарушенията на правата на човека в Бахрейн. И това са страни, които говорят, че подкрепят правата на човека, свободата и демокрацията. И въпреки това, Геополитическото значение и економическото значение на държавите има, е много по-голямо, отколкото значението на правата на човека в тях. Какво може да се направи и какво трябва да се направи? Няколко неща. Първо, искаме да се говори поне за економически санкции срещу правителството на Бахрейн за неговото неотстъпление от политиката на нарушение на правата на човека тези нарушения са ежедневие. Искаме да се блокират сметките на членовете на режима в Бахрейн поради тези ежедневни нарушения. В момента Бахрейн, след като а, излязоха препоръките на комисията, направила анализ на ситуацията, все още има 700 политически затворници. Моят баща, господин Ходжа, от вчера отсъства от военната болница, в която а, лежеше. Той а, бе в а, гладна стачка 77 дни. А, персонал на военната болница отказва да каже на семейството му къде се намира. Това е положението с индивидуалните права, с правата на съвестта и с хората, които отстояват тези права или са задържани заради това, че ги отстояват. Мисля, че е проблемно че е, някак си се разкрасява арабската пролет. В началото тя вярно беше е, красива. Когато хората излязоха на площада, чувството за свобода беше невероятно. Била съм в Дания по това време, но никога не съм се чувствала толкова свободна. Но какво стана после? Срива. Е, в страната е, влязоха войски, убийства, изтезания, независимо дали, дали говорим за Сирия, Египет, Йемен или Бахрейн. Хората бяха задължени да платят цена или с живота си, или а, здравето си, или работата си, или а, гражданството си трябваше да пожертват, а, за, да, а, за това, че са участвали в арабската пролет. Всъщност, Питам се, а, поради тази реакция на арабската пролет, как ли ще изглежда арабската зима? Благодаря ви. Thank you very much for your very clear and detailed statement. Благодаря много за вълнуващата и подробна презентация. Погледнах Бахрейн, но ние имаме резолюция на Европейския парламент за Бахрейн и е бил, а, е, била темата в а, е, дневния ни ред нееднократно. Госпожа Аштън и външния министр на Дания а, са разговаряли и е бил отделен като изключително важен въпроса за Бахрейн и а, за този активист, който сега разбирам, че това е вашия баща. И се надяваме, че ще можем да намерим начин да го подкрепим. А сега господин Мингарели, управляващ директор а в Европейската служба за външна дейност. Така че искам да ви благодаря за това, че дойдохте и сте готови да ни разкажете за съдебната реформа. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни поканихте да участваме в този толкова изключително важен дебат. От февруари 2011 година госпожа Аштън и службата, на която тя е ръководител, поставиха в центъра на вниманието си случващото си се в арабската пролет. Ние веднага реагирахме на революциите в Тунис, Египет и Сирия. Ние започнахме една програма в Тунис за 20 милиона евро за подкрепа на формирането на организации на гражданското общество. В Египет ние също дадохме 22 милиона евро за подкрепа на свободните медии. Няколко месеца по-късно ние разработихме и проекта за подкрепа на формациите на гражданското общество в Бенгази. Не може да има устойчива демокрация, докато не се положат основите на правата на човека. Ето защо Европейския съюз разработи своите инструменти, с които да подпомогне демокрацията в региона а господин Шикорски, външният министр на Польша и госпожа Аштън а се а, споразумяха за това как да бъде структуриран и използван този фонд. Специално внимание беше отдадено на ролята на жените, тъй като жените имат централна роля в а, тези нови процеси, в Северна Африка и Близкия изток. И ние се надяваме, че те ще продължат и за в бъдеще да, бъд, да играят централна роля в арабската пролет. Госпожа Аштан и цялата служба а, концентрирахме вниманието си върху подпомагането на жените и увеличаване на тяхната значимост и заздравяването на тяхната роля. По отношение на изборите, ние, например, в Тунис, от края на януари, ние предоставихме помощници на държавното ръководство – за да се подготвят добре по подходящ начин изборите, които се проведоха миналата година през октомври. По този начин тунизийските експерти а, получиха съществена и навременна помощ при реформата а, в избирателните си закони. помощта за подготовка на изборите е нещо много важно в цялостния пакет от помощ, който се предоставя от Европейския съюз. Разбира се, имаше и наблюдатели. В Тунис и Алжир, например, и в Либия, много добре приеха наблюдателите и в тези страни, поне в Тунис и в Либия, мога да го твърда, не, извинете, Тунис и Алжир, се е поправя оратора. Ние изпратихме а, няколко членове на Европейския парламент. А, цялата делегация беше над 200 души в Алжир. Бяхме и на 10 май и това е изключително важно, защото за пръв път ние имахме възможност да проведем една пълна мисия за наблюдение на избори. Имаше експерти тогава и има и сега експерти, които проучват най-добрите методи и средства, които да бъдат предложени за изграждане и развитие на една цялостна система от наблюдатели в национален мащаб на изборите за бъдеще в тези страни. А ако искаме наистина демокрацията да стане реалност, много важно е да предоставим подкрепа и за развитието на съдебната система, на независимата съдебна система в тези страни. Разбира се, това никак не е лесно – от първия момент на революци... революциите в тези страни, ние разработихме важни програми а за подпомагане реформите на съдебните системи в тези страни. Но в страни като Сирия, Либия, Йемен – има много нарушавания на правата на човека и затова там трябва да се говори за правосъдие в преход. Жителите, разбира се, не трябва да останат, да бъдат оставени само на техните надежди и техните действия. Те трябва да бъдат подкрепени, за да усетят, важността на процесите, които се случват там. И тук е ролята на Европейския съюз. А, разработват се нови конституции в тези а, страни. Ние имаме становището, че демокрацията не може да настъпи и да укрепи своите позиции, ако няма върховенство на закона, ако няма законови правни инструменти и средства, с които да се проведе ефективна борба с корупцията. Важна, изключително важна е реформата и в силите за сигурност, полицията, армията. Защото тези структури трябва да бъдат реформирани и както вече беше казано, по социалната кохезия е много важно да се работи. Социалните права са нещо изключително а, важно за демокрацията, а в повечето от тези държави разликата, социалните различия са огромни. Ето защо не може да се мине без поне някаква степен на социално сближаване. Разработили сме и продължаваме да разработваме програми и в тази насока. Ние вече използваме подхода повече за повече. Обема кой, от помощ, който се предлага от Европа, ще зависи от това, което се случва в тези страни. Не става въпрос само за сътрудничество в една сфера а, споразумение за свободна търговия, споразумение за партньорство. А, а, неща, които а, са изключително важно за, важни за страните от Северна Африка и Близкия изток. Примерно, е, климатичните промени, глобалното затопляне са важни за тях също. Но всичко това можем да предоставим като помощ само като съответна реакция на дълбочината и стабилността на демократичните промени в тази част от света. Благодаря ви, а сега искам да дам думата на членовете на Европейския парламент господин Хайо, Хауит. Да. Бих искал да благодаря за организацията на това изслушване. Мисля, че нашата комисия трябва да действа активно по установяването на нарушението на човешките права и Разбира се, като изслушах изказванията този следобед, виждам, че наистина ние сме подпомогнати в тази наша дейност. Затова благодаря на нашите оратори. Чух посланието отправено от вас, че има опасност, че ние тук в Европа и в западния свят като цяло можем да стигнем до това, че просто да оплакваме арабската пролет и виждаме, че продължават нарушаванията на човешките права. Виждам, че представителят на Европейската служба за външна дейност е съгласен с мен и виждаме, че в много страните първа започват процесите на преход, и трябва да сме абсолютно наясно с реалността. Много пъти съм цитирал присъстващето при представител на Freedom House. Мисля, че е, той е прав, когато казва, че ситуация влушава и че наистина трябва да си задаваме въпроса как да не повторим грешките си. Искам да попитам как ние бихме могли да гарантираме пълноценно въздействие, дали се срещаме с правилните хора, дали оказваме необходимия натиск. Разбира се, никога не можем да направим толкова много, колкото бихме искали, но искам да ви помоля да ни кажете истината. Ние смятаме, че поне в някои страни мисля, че сме установили контакти с наистина подходящите хора, но вие трябва да ни казвате истината, дори тя да е горчивата истина. Затова бих искал да спомена, че както чухме от Human Rights Watch, нещо, което е много актуално, че ние се занимаваме с Египет, но не разглеждаме всички нарушения на човешките права, извършвани от режима на Мубарак в продължение на много години. Много хора казват, че демокрацията и човешките права са две различни неща и че ние подпомагаме демокрацията, но не подпомагаме човешките права. Разбира се, аз не съм съгласен с тези, които казват това. Никой от вас не спомена за обвинителните актове, издадени от Международния наказателен съд. Бих искал да ви помоля да говорите и за този съд. Аз внимателно следих промените в Конституцията в Египет. Искам да ви попитам как ви разглеждате този процес и що се отнася до Бахрейн. Искам да ви уверя, че много от нас много активно участваме в контакти за Бахрейн – и искам да напомня на всички, че Борнес Аштан два пъти се изказваш от името на вашия баща, когато той беше бил гладна стачка и се срещнахме с а, посланника на Бахрейн и задавахме въпроса къде се намира вашия баща и ние ще продължим да настоявам да получим информация по този въпрос. Председателката, госпожа Ягле, сега има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за възможността, която имаме днес. Бих искал да задам въпрос на представителя на Европейската служба за външна дейност. Вие говорихте за смъртта на едно младо момиче в Марокко. Ние обсъждахме този въпрос. Обсъждахме и споразумението с Марокко. Споразумението за двустранна търговия. И вие говорихте и за това споразумение във вашето изказване. И имахме подобно споразумение с Колумбия просто да дам допълнителен пример, бих искала да попитам, когато сключваме такива споразумения, дали се занимаваме по правилен начин с въпроса човешките права, когато сключваме подобни споразумения, дали тези споразумения изобщо ни дават някакви възможности. Следващи оратор. Благодаря ви. Аз съм от Дания. Искам да кажа първо това. И искам да кажа на госпожа Акавая, че аз много добре познавам ситуацията и датската преса непрекъснато говори за вашия баща. Ние сме наясно с ситуацията и много искаме да ви помогнем. И тъй като представлявам и делегацията Европейски съюз Палестина, искам да кажа, че имахме днес среща с посолството на Египет и ние постоянно получаваме посланието е, че докато е Европа не прави нищо, освен време на време да се изказва, понякога малко по-категорично, ние подкопаваме авторитета ни, когато говорим за човешките права и демокрацията в целия арабски свят. Ние винаги казваме, «Е, искаме да получим повече, като даваме повече, обаче в този случай ние искаме да получим повече, като дадем по-малко. Тук се говори за споразумения и, например, виждаме една такава ситуация с Израел, когато продължава строителството на незаконните селища, въпреки натиск от Европейски съюз. И искам да попитам госпожата от Египет. Какво смятате, че се получава в арабските страни, когато че когато се преценява, че Европейския съюз може да направи нещо повече, когато се опитваме да спрем постоянното нарушаване на човешките права, например в Палестина, мисля, че ако хората губят надежда, Виждаме, че нещата вървят не в онази посока, в която би трябвало да вървят, а ние продължаваме да не правим нищо. Виждаме, че полицията прилага насилие срещу мирни протестиращи. Бихме искали да знаем какви са настроенията, какво е отношението към Европа що се отнася до човешките права в вашите страни. Благодаря. И сега господин Преда. Благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се по време на нашата така интересна среща. Ще направя три кратки бележки с вашето позволение. Първата бележка засяга арабската пролет – този израз, според мен, тук в Европейския парламент, а и е, в общественото мнение, се е превърнал е, в обозначение на цял политически процес, е, но той далеч е, е, не е логичен. Освен това, изразът не се приема на юг от Средиземноморието. Има страни, където този израз направо се отхвърля. Ако попитате един лъжирец какво е арабската пролет, той ще ви каже няма арабска пролет сега, а, а преди 20 години имаше арабска пролет, а, която завърши с неуспех. Значи това е израз, който се използва с различен ритъм, през изминалата година еволюира по различен начин и процесът така еволюира по различен начин. Виждаме какво стана в Тунис, където бе нали, напусна страната, а виждаме какво стана и в Либия, където трябваше да се води война, за да бъде свален Кадафи. Всички виждат какви са разликите между отеглянето на Бенали и отеглянето или свалянето на Кадафи. Това са огромни политически разлики. Освен това, има им страни, които са далеч от арабската пролет, Сирия, Бахрейн и други, където всъщност такъв политически процес в развитие липсва. И това е, също моя бележка, че трябва да проявяваме много голяма нюансираност в изказванията си, когато говорим, защото не може с една дума, само с един израз да обхванем политическите процеси във всички страни. Това е първото. Второ. Тунис Либия и Египет са страни, където може би има повече свобода, но не може да се каже, че има и повече демокрация. Там въпросът с правата на човека е все още много деликатен, но не е само това причината. Истинската причина е, че режимите, които се установиха, са твърде малко предсказуеми. Всъщност в Тунис бяха организирани избори. Същото стана и в Египет. И мисля, че това, включително и еволюцията в Тунис, трябва да бъде разгледано в по-широк контекст и заедно с ставащото в Марокко и Алжир. Мисля, че е, революцията в Марокко беше е, много интересна. Нямаше е, нестабилност, характерна за страните, които споменах до сега. Тунис и Египет, но въпреки това има много значително политическо развитие. И за това мисля, че трябва много да внимаваме с това, което става в Марокко, а и в Алжир, където сега се организират избори е, големият проблем във всички тези случаи е капацитетът на страните да се изгради един стабилен и предвидим политически режим. Според мен това е същината на проблема. И след като бъде решен този проблем с предвидимостта на режимите, само може да се говори е, за правосъдие и за правова държава там. Е, това второ. И трето, още един въпрос, който ми се струваше много важен. Е, вчера го разисквахме в Комисията по външни работи, защото и съветът е, там раз, размишлява сериозно. Е, включително Изразът арабска а, пролет а, очакваме а, в юга на юга, ако мога така да се изразя, защото ние говорим за северния бряг на Средиземно море, обаче а, има а, страни на юг от северната част от а, на Средиземноморието и това са, да кажем, Мали, Мавритания. И там сме свидетели на нестабилност след десетилетия стабилност. Виждаме в момента а, даже нарастване на нестабилността и това е опасно за целия регион. А, тоест, осложняването на ситуацията като в страни като Мали и Мавритания също е ефект на арабската пролет. Значи, ние трябва да гледаме не само на юг, но и на юг от юга, ако ми позволите да уточня това. Благодаря, господин Преда. Мисля, че последният евродепутат, който искаше да се изкаже, е господин Гарсес Рамон. Той е член на делегацията за Арабския полуостров. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado a esta... Благодаря, господин председател, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че е организирано това специално заседание е, и са поканени на него е, представители на страните, участващи в така наречената арабска пролет. Мисля, че е, първият кръг от изказвания, които чухме, беше изключително интересен. Ще споделя с вас едно. В момента страните по бреговете на Средиземноморието, на юг от Средиземноморието, са в период на голямо сътресение. Това всъщност въжи и за страните на север от Средиземноморието, на северния бряг. Гърция, Италия, Испания, Португалия. Това е економическо сътресение. А на юг от Средиземноморието сътресенията са по-скоро политически по характера си. Още веднъж Средиземноморският басейн е фокус на политическия интерес на международната общност. Проблемите са твърде различни в отделните страни. Затова не можем да направим еднозначен и анализ, който се прилага еднакво към всички. Но мисля, че е добре да се опитаме да вникнем в тенденциите, които се очертават. За да вникнем в тези тенденции, трябва не само да слушаме, но и да придобием практически впечатления от ставащото. Трябва да насочим слуха и взора си към това, което искат хората в Средиземноморието. Под хора разбирам всички, които са пострадали. Младежите, жените, хората, които търпят страдания заради нарушаването на правата им, ограничаването на свободите им, подриването и потъпкването на човешкото им достоинство. Освен това, смятам, че сме длъжни не само да е, задаваме въпроса какво може да направи Европейския съюз, естествено, че сме длъжни да предприемем действия, но и да следим внимателно какво могат и какво правят другите участници в международните отношения. Затова искам да попитам какво правят другите а, е, арабски страни в Персийския залив? Какво правят други важни участници на международната сцена? Съединените щати, други държави с голяма тежест. Това, което се опитвам да кажа, е, че ние се опитваме да разработим собствена политика. И тя ще бъде и явно съобразена с насоките на политиката ни за добросъседство, но трябва да гледаме какво правят и другите страни. Това е много важно за политическите, економически и социални интереси на Европейския съюз в този ключов регион. Средиземноморието и особено южната му част. Благодаря, господин Гарсес Рамон. А също имам въпрос, може би към господин Нигарели. Ако може а, накрая да ни кажете малко по-подробно какво правят САЩ. А... Йемен и Либия. Uh, какво прави Европейската служба, т.е. особено по отношение на извършителите на престъпления срещу правата на човека за цел търсене на отговорност? Сега, не виждам някой от посолствата да е дал знак, че иска да говори. но искам да поканя господин Нахат Рашид от посолството на Бахрейн, ако желае е, да вземе думата. Дали можете да ни кажете нещо за това къде се намира е, господин Ал-Хабая? Не само госпожа Ещън постави въпроса, но 10 април го постави и нашия председател, господин Шулц. Заповядайте. Uh, благодаря, госпожо председател. Ако нямате, просто да обясна кой каква роля изпълнява. Това, което беше казано вече тя а, обвинява а, международната общественост, че е безразлична към съдбата на Бахрейн. Може би просто защото е осъзнала тази общественост, че Бахрейн започна поредица от реформи дори преди събитията от миналата година. Него Величество Краля създаде комисия, която да разследва всякакви нарушения спрямо правата на човека в нашата страна, което е само една иллюстрация на многото усилия, които прави нашето правителство в това отношение. Много положителни стъпки се предприемат от нашето правителство по отношение отчетността, съдебната реформа. В Бахрейн, разбира се. Въпросът е а, моя въпрос към опозицията е, искате реформи или искате да съборите правителство? Ако искате диалог, реформи, ние сме с отворени врати. Правителството иска да продължи този процес на реформи. Не може да се случи а, за един ден всичко това, но ние сме готови и отворени за диалог. Много положителни стъпки са предприяти от наша страна, но тъй като нямам време, няма да ги изброявам, само ще ги предоставя в разпечатан вид за тези, които се интересуват. Информацията, която имам за вашия баща, е, че той е бил във военната болница и това, което ми казвате днес е ново за мен, че той не е там че липсва от болницата. Датското посолство в Бахрейн е в непрекъснат контакт с вашия баща и И също така ние се свързахме с Червения кръст и установихме контакти с Съдатското посолство, за да решим този проблем. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин, господин посланник. Току-що проверих, че ви представях погрешно. Извинете, не казах при представянето, че вие сте посланник. Сега Започваме с отговорите, коментарите. Ще започнем с представител на Human Rights Watch. Искам да ви помоля да спазите времето, което е отредено за отговори. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка и ще се постара да говоря бавно. Ще отговоря на някои от въпросите, отправени към мен. Учредителното събрание е нещо, ситуацията с което е много неясна след решението на съда в момента се водят обсъждания в парламента, в законодателната комисия за това какви са критериите за избирането на нови депутати в парламента. Също така редица партии и неправителствени организации внасят своят предложение за процеса на избори. Миналата седмица военните излязоха с много тревожни изявления, защото те искат Конституцията да бъде подготвена като текст преди изборите. Това е наистина тревожно. И реалността е такава, че няма да може Конституцията да е подготвена като текст преди президентските избори. Това е добре, защото по този начин целият процес няма да бъде твърде прибързан и няма да зависи толкова от военните. Мисля си, че песимистичният вариант вече наистина се изключва. Въпроса за възможните противоречия между човешките права и демокрация в случая с Египет. Смятам, че е много важно да се установяват и поддържат контакти с всички сили, като мусулманското братство и други, защото парламентските избори бяха легитимни, бяха доста хаотични, но така ли иначе легитимни и всички сили представени в парламента представляват египетския народ. Смятаме, че тези контакти, този диалог трябва да се съсредоточава и върху утвърждаването на човешките права. И мусулманското братство заяви, че ще зачита всички международни ангажименти на Египет, включително и сферата на човешките права те не могат, да, пример, да не разрешават на червения кръст да оперира в страната и след това да казват в международен мащаб, че спазват международните си задължения. И смятам, че наистина е важно да се продължава с този диалог. Съвсем накратко по въпроса за това, как се възприема Европейския съюз. Разбирам, че е много трудно да се съгласува политиката на различните държави членки на по-високо ниво и ние не винаги разбираме точно какво се случва в Европейския съюз. Имаме доста завишени очаквания, но искам да кажа, че Например, имаше сериозни проблеми с осигуряване на персонал на делегация на Европейския съюз в Египет. Разбирам, че има някакви проблеми, свързани с това, че има преходен период, но въпросът е, че в момента има едно бело, бяло петно, има една празнота. Европейската комисия ни каза, че ще има хора, които ще отговарят за човешките права във всяко едно посолство. Ние разбираме, че трудно съгласува политиката. Аз лично се обезкуражавам, когато е, чувам същите отговори от европейските посолства, които чувах и във времената на Мувара, как Египет е много важен, геостратегическата, геостратегическото положение на Египет е много важно, че е, важно е да има стабилност и т.н. и И това не е задоволителен отговор. Мисля, че е важно да има координирана стратегия, в която са изведени ясно определени приоритети – и нещата се случват на двустранна основа, а не с Европейския съюз като единна група, защото без такова единство всичко започва да се превръща във въпрос на двустранните отношения и това не позволява Европейския съюз да бъде разглеждан като също толкова силен фактор, както е САЩ. Крамер. Благодаря сега господин Крамър. Три неща набързо. Със сигурност съм съгласен а, с това, че не трябва да разкрасяваме твърде много събитията от миналата година. Но наистина това беше арабска пролет, защото хората показаха, че им стига вече бруталното отношение и погазване на правата на човека в техните страни. Това беше въпрос на достоинство. Освен това, това разруши един мит, който продължаваше да съществува много години, а именно, че хората в този регион никак не се интересуват и не ценят демократичните ценности, правата на човека и така нататък. Това е нещо много важно. Второ, Египет е от изключително голямо значение за всичко, което се случва в този регион. И всяка една атака към гражданското общество, а, Freedom House, National Democratic Institute и други организации на САЩ съществуват за да отразяват това, което се случва в целия свят и да го представят на своите граждани. Това е много важно за нас и за това ние следим и анализираме всичко толкова внимателно, защото то може да се случи а, и в други части на света. Но някои други авторитарни режими, а, не само в Египет, а, затваряха а, офисите на някои от тези наши организации, като например National Democratic Institute в Египет. Ето защо аз смятам, че а, това, което се случва в региона е трансформаторско. То е а, една демонстрация на а, дълбоката трансформация, която се случва. Така че това не е случайно. И Знаем, че не само в Египет, но и в Бахрейн се случват различни неща, като например петата колона на САЩ в Бахрейн казваше се, че не, трябва да се затвори, трябва да се прекрати всичко това. Е, да, това са неща, които бяха част от миналото. В Сирия няма дискусия, няма и политическа воля да се а, поведе битката срещу жестокостите. Ето защо президента Обама наскоро каза, че ще трябва да се под, а, създаде един а, съвет консултативен, който да разработи необходимите инструменти, с които да се подпомогне прекратяването на зверствата в Сирия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз едва ли мога да допълна особено много а, по отношение на а, Бахрейна или а, на битката, която води тя и нейният а, баща. Но искам само да кажа, че а, върховния комисар ще проследи много внимателно а, развитието на събитията, след като разбираме сега, че той е бил вашият баща е бил преместен от военната болница какво се вижда в Близки изток и Северна Африка. Разбира се, че има а, много слабости. Има а, държави, които са ратифицирали а, римският а, статут, но не се а, прилага и винаги, когато а, заплахата стане реална, а, държавите като че ли започват да разбират, че международната общност все още не е обединена и няма да реагира адекватно на жестокостите, на нарушенията на правата на човека, така, както би трябвало, за да се сложи край на всичко това. Разбира се, че а, поредица от престъпления бяха извършени в а, държавите от този регион. И а, много често имаше апели да се започне разследване от страна на международната общност, дори а, съвета за сигурност а, направи подобен апел. Това, което виждаме тази година е, че може би държавите, които са част от арабската пролет, на, а, са вече в центъра на вниманието и ние наистина следим много внимателно какво се случва. И както казаха преждеговорившите, трябва да внимаваме и с а, думите, термините, с които характеризираме този процес. Ние като че ли се фокусирахме само върху тези държави, в които в момента се извършва прехода. Палестина а, като че ли остана малко настрани, нещата и там се развиват, но не в положителен, положителна посока. Ние имаме свой екип там, който наблюдава ситуацията с правата на човека, но има много голямо напрежение там и е много трудно да се получи информация или отговори на, на, на въпросите на този екип от страна на властите. Видяхме миналата година, че в Ирак, например, а, беше върната смъртната присъда като а, наказание и а, поредица от други зловещи развития има в тази страна, но Ирак не е в центъра на критиките. 30-40 години диктатура а, съществуваха в повечето страни и не е лесно за 24 часа да се осъществи не само прехода, но и да настъпи пълна промяна. Нито институциите са свикнали с този начин на мислене, нито хората, за да може наистина да се случат нещата както трябва за правосъдието в период на преход се изискват много неща. И а, както вече споменах, ние трябва да помогнем на тези страни, които 20, 30, 40 години а, са били а, диктатури и просто са отвикнали от ценностите на демокрациите. Ето защо няма да спра да подчертавам колко важни са консултациите. Благодаря, господин Мигарели. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да отговоря на въпроса, зададен от госпожа Егле за е, мароканското момиче, е, омъжено на сила за е, човека, който я бе изнасилил. Поставихме случая пред мароканските власти. Казахме, че този случай вдъхва у нас ужас. И всички партньори разискваме въпросите за правата на човека на всички нива, при всички срещи. Това, което ни свързва с страна като Марокко и с повечето страни на юг от Средиземноморието, е споразумение за асоцииране. Във всички тези споразумения има клауза за правата на човека, която е съществена. Тоест, ако една от страните е на мнение, че тези права се нарушават, тази страна може да прекъсне отношенията, може да спре да прилага споразумението за асоцииране, докато отново бъдат изпълнени условията за неговото прилагане т.е. докато бъдат преустановени нарушенията на правата на човека. Значи, ако има политическа воля на Европейския съюз, винаги можем да реагираме на основание тази клауза по отношение на своите партньори. И то не става дума само за политическа воля, но и за това, че ние имаме необходимия правен инструмент, за да заявим тази воля. Има друг момент, който трябва да откроя тук. Ако понякога отговорите ни отнемат много време и не са така категорични, не винаги е, е добре, не винаги е лесно основите власти е, в е, страните партньори да се установи и поддържа диалог. Е, има някои е, страни, които ни казват, че не бива да се бъркаме. Е, цялата минала година те казваха и на САЩ, и на Международния валутен фонд, и на Европейския съюз, дръжте се на страна. Трябват ни пари в брой. Ако не ни дадете пари в брой, нямаме нужда от вас. Днес поведението им вече е по-различно. Е, днес е, с нашите египетски партньори имаме по-открит и по-така е, добронамерен диалог, но в продължение на година те ни държаха на дистанция и а, държаха на дистанция не само нас, но и други участници в международните отношения. И в други страни е, претърпели революцията, виждате в правителствата хора с изключителен кураж. 10-15 години са били в затвора, днес са на власт, но те нямат непременно познанията, които са необходими е, за да се задейства държавната машина и да бъде приведена в състояние на реформи. От тук проистичат определени трудности. Например, в някои от страните имаме събеседници, които е, не могат да определят добре приоритетите си, не знаят как да пристъпят към реформите и не знаят е, какъв тип помощ могат да поискат от международната общност. Е, това е друга категория, различна от първата. Има и трета категория. В някои от страните е, с революция е, има хора, които просто нямат контрол върху територията. Е, значи милицията осъществява закона, изпълнява закона върху голяма част от територията или пък както е явно в случая с Либия. На практика при Кадафи нямаше власти в някои части на страната, а днес са създадени власти и те имат изключително големи затруднения, когато разработват политика, когато е, осъществяват мерки и разработват мерки е, за този политически и економически преход. Е, госпожо Олкен, за палестинско-израелския конфликт обратно на съседа си е, отясно, аз мятам, е, че е, ние забравяме, че народните възстания в арабските страни всъщност ускоряват необходимостта от решение на израелско-палестинския конфликт. Второ, през 2007 година затоплянето на отношенията ни с Израел а, всъщност бе прекратено. А, и такъв е случаят в момента. Точно такова е положението. А, да, необходимо е развитие на двустранните отношения, но все пак не извън регионалния контекст. Господин Напреда имаше пълно право. Наложи се един модел – условията, ритъмът на политически и економически преход във всяка от страните обаче имат своите специфики и ние сме длъжни, е, когато реагираме, е, да вземаме предвид спецификите на всеки от партньорите. Явно, че не можем да имаме един подход към всички. И накрая въпросът ви, госпожо председател, какво прави Съюзът за, спрямо нези, които са обвинени в престъпления на най-високо ниво? Европейският съюз и в частност върховният представител госпожа Аштън е, непрекъснато поддържа поддържа а, връзка а, е, с Международния наказателен съд. Когато международния наказателен съд изисква Саиф Ислам от Либия, ние смятаме и поддържаме тази позиция. Смятаме, че той трябва да бъде максимално бързо изпратен в Хага на други места, на президента Салех, например, и на неговия антураж, амнистията, която бе гласувана, бе част от споразумението между опозицията и Салех, за да може той да слезе от власт и да започне прехода. Това споразумение бе подготвено от съвета за сътрудничество в залива и там съдействаха Европейския съюз и САЩ. То се спазва. Всъщност това се изразява неговото спазване изказване. За това на амнистията сега ни е трудно да се върнем. Трудно ни е да открием отново а, този въпрос. Е, вярно е, че има високопоставени бивши служители, които а, са обвинени в това, че са извършвали престъпления, но амнистията беше част от договореността. Благодаря ви. Благодаря, господин Мингарели. Зная, че нещата не са чак толкова прости в действителност. И се надявам, че казнат от госпожа Пилауи е, ще ни е, помогне, защото тя каза по международните стандарти тази амнистия е, някак е неприемлива. Надявам се, че ще намерим решение. Сега госпожа Алкаваи. Благодаря ви. Господин посланник, позволете ми да се обърна непосредствено към вас. Вие говорите за реформи от 2002 година насам. Въпросът ми е, ако правителството е решило да проведе реформи така, че да се прекратят убийствата без съд и присъда, насилието срещу протестантите, системни мъчения, наличие на политически затворни и произволни арести. Ако вие наистина това го направите, ще спра, публично ви обещавам, да изискам реформи в Бахрейн. в Европейския съюз, както вие казвате, не се обръща достатъчно внимание на реформите в Бахрейн. Аз бих ви предложил друг поглед. В момента петролът, който идва от Саудитска Аравия, е по-скъп, отколкото човешки живот в Бахрейн. Вие говорите за реформа на съдебната система. Тази реформа във времена, когато в Бахрейн съдебната система не е независима, когато съдиите се назначават от краля, получават заплата от краля, означава, че съдиите правят каквото кралят поиска от тях. Лекарите са изправени пред съда, просто защото те са лекували пациенти. За това, че лекарите са станали свидетели на зверствата, извършвани от режима в Бахрейн. Ние говорим за изтезания и правителството избягва отговорно за това, а вместо това мирно протестиращите граждани са хвърляни в затвор. Вие говорите за диалог с опозицията. Аз не представлявам опозицията и затова не мога да говоря за това. Но не може да има диалог, когато правителството напада хората всеки ден. Хората, обикновените хора, са обърнали гърба си към правителството. Ако ще има диалог, трябва да има доверие на хората към правителството. И затова правителството трябва да спре всеки ден да нарушава човешките права. Трябва датското посолство да може да има достъп до баща ми. Датския посланник всеки ден е изисквал да посети баща ми в военната болница и в момента аз повече вярвам на детския посланник, отколкото на правителството на Бахрейн. Стои един много важен въпрос. И точно заради този въпрос поне близки две години това ли ще се върна в Бахрейн. Защо има 700 политически затворници в Бахрейн, които все още не са освободени независимо от исканията на международната общественост. Защо има хора, които обявяват гладна стачка? Защо има толкова много политически затворници? Защо има хора, които са хвърлени в затвор, защото искат близките им да бъдат освободени? И накрая искам да се обърна към Европейския съюз. Чухме в миналото много изявления, включително и през последните няколко седмици. Смятам, че народът на Бахрейна е много благодарен. Европейския парламент е единствената институция в света, която е излязла с много добра резолюция за Бахрейн. И хората в Бахрейн знаят за тази резолюция, защото те знае за тази инициатива, защото най-сетно открито се говори за нарушаването на човешките права в Бахрейн. Но мисля си, че е ясно, че времената на приказките са отминали. Правителството на Бахрейн продължава всеки ден да нарушава човешките права. Баща ми, може би, вече умира. Има, може би, един или два дни живот заради гладната си стачка, но има хора, които са били убити хора, които са били измъчвани или които са били застреляни в упор, защото са протестирали. Някои от тях имат или по-скоро са имали пет деца. Затова е важно да има реални последици за режима в Бахрейн и за всеки един режим, който нарушава човешките права, който потиска собствения си народ. Uh, благодаря ви, благодаря на всичките ни оратори, благодаря ви за отправените препоръки, за направени от вас анализ. Мисля, че отдел по човешки права на Европейската служба за външна дейност и колегите от Европейския парламент са се вслушали внимателно в това, което вие казахте. Ние ще следим как се развият нещата и ние ще очакваме да продължим съвместната ни работа. Ние ще преминем към следваща точка от дневния ред и преди това бих искала да благодаря на част от нашите оратори, а част от нашите оратори ще останат и за следващата точка от дневния ред. Uh, моля, нека да продължим работата ни в съответствие с дневния ред. И онези, които искат да обсъждат нещо, което е много важно за тях, моля, направете го в коридора, като излезете от залата. Um, Because now we have a Okay. So now our next... И така следващата точка от дневния ред е е посветена на нарушението на правата на човека в Сирия. Мисля, че всички следим какво става в Сирия. Знаем и от пресата, и от други източници, че продължават сериозни престъпления и нарушения на човешките права. През февруари Европейският парламент прие резолюция с много категорично осъждане на репресиите, предприемани от сирийския режим срещу населението, включва масови арести, убийства без съд и присъда, изтезания и малтретиране на задържани лица, включително и деца. Поне един милион хора имат нужда от спешна помощ. Трябва да обмислим как да решим този проблем. Анкетната комисия на ОНЕ, която в момента работи в Сирия, също така подкрепя дейността на службата на Върховния комисар на ОНЕ по човешките права с цел да се осигури да бъде, това да бъде потърсена отговорност от виновните. Службата на Върховния комисар по човешките права също така отговаря за поддържане на поверителна база, база данни, предоставени от анкетната комисия. Ситуацията е толкова изпълнена с насилие, че не може нищо да бъде направено да бъде защитени хората. Но ние продължаваме да изискваме наказание за онези, които са извършили престъпления. Разбира се, това правосъдие не може да бъде извършено бързо, което е слабо отеха за тези, които са пострадали за техните близки, но е важно да бъде потърсена отговорност. Сега сред нас е господин Мигали от службата на Върховния комисар на ОНЕ по човешките права. Той отговаря за Северна Африка и той участва активно в работата на ОНЕ в Сирия ще изслушаме и господин Мингарели за това какво Европейската служба за външна дейност може да направи. Имаме малко повече време, така че имате 12 минути всеки един от вас. Okay, thank you. And thank you for those who've remained with us. Um... Благодаря на тези, които останаха, за да разгледаме въпроса с Сирия. Ситуацията беше описана от председателстващата много добре, така че няма да навлизам в особено много подробности. Да, протестите, уличните бунтовете, всичко това се превърна в едно доста масово действие, но предизвика смъртоносен огън срещу жилищни квартали, убийства без съд и присъда, и всякакви други нарушения на правата на човека. Може би, ако някой от вас има въпроси, ще можем да, ги, да ви отговорим, за да ви предадем по-актуалната информация, която имаме по различни елементи от развиващото се в Сирия. Репресиите от страна на властите наистина са много сериозни. Ние искахме да изпратим наш екип, а, за да разследва случващото се. Но сирийските власти от тогава още от миналата година а, не позволява на екип от ООН да влезе в страната и да свърши работата си. Ето защо ние се налага да използваме Skype, интернет и сателитни телефонни връзки, за да получаваме някаква информация. Разбира се и бежанците, и разселените места, които из... лица, които излизат от страната, ни дават актуална информация. Три сесии на съвета за сигурност бяха посветени на това как, как да а, прекратим а, тези жестокости и влушаването на ситуацията в Сирия. Една а, сесия беше посветена а, на това, че а, на екипа макар и начало с заместник върховния представител, не беше дадено разрешение да влезе в Сирия, за да установи фактите на место. След което а, сирийското правителство каза, че ще позволи на, на, на този екип да влезе, но след това международната общност прецени, че е по-добре да се прати делегация не само от нашата а, служба, но и от а, е като цяло. Ето защо за сега ние продължаваме просто да набираме информация от източниците, които вече споменах и също така и от самите сирийски власти, защото те ни подават информация по отношение на тероризма, на оръжията и въоръженията, които биват вкарвани в страната и също така броя на загиналите или ранените военни или поли, полицаи, а също така и раз, попаденията и разреш, разрушенията на държавни сгради. За съжаление, това, което започна като борба за човешко достоинство, за демокрация и по-добри времена, постепенно се изроди, тъй като част от, от опозицията а, се въоръжи и затова и сирийските власти използваха използваха този претекст, за да започнат масови атаки срещу места населени с мирни жители. Информацията, която ние събрахме, е, ни кара да вярваме, че твърдяните престъпления наистина са извършени, но постоянно а, е, е, настояваме, че всъщност Съветът за сигурност трябва да изправи Сирия пред Международния наказателен съд. До сега съветът за сигурност не е успял да предприеме действия в тази посока. Няма да се спирам на цифрите. Мога да кажа, че в Сирия сега наистина сме на прага на критичен момент. Под егидата на Арабската лига се положиха усилия да бъдат прекратени враждебните действия и на място да бъдат изпратени наблюдатели, които да гарантират, че такова прекратяване наистина е на лице и политическите затворници са освободени както и че военните части са се изтеглили от основните цивилни обекти – и е, са предприяти стъпки от правителството, сред които диалог между правителството и опозицията. Е, този диалог с Арабската лига е, трая няколко седмици, но Арабската лига се отказа, защото каза, че не успява да постигне прекратяване на враждебните действия и няма сътрудничество на място в Сирия. Самата Сирия е изразила съгласие е, с план от 6 точки на Кофи Анан и е, специалния пратеник, който е съвместен пратеник на е, ООН и Арабската лига. Спирането на враждебните действия, поне официално, беше обявено на 12 април и има съгласие за приемане на наблюдатели, които да гарантират, че то се спазва. Естествено, би трябвало по едно споразумение и двете страни да се съобразяват с писаното него, в него. Първо, опозицията трябва да спре атаките, ни казват от правителството, и след това ще го направим ние но във всеки случай е, ние смятаме, че правителството трябва да предприеме първата стъпка. И е, до някъде е, ми се струва, че е, в първите дни след 12 април наистина бяхме свидетели на спиране на военните действия. Е, бързо спадна броят на нападенията, броят на убитите, но сега сме свидетели на ново покачване на показателите. Ако се опитаме е, да анализираме станалото от 12 април е, до сега, е, можем да кажем, че ограничен напредък е постигнат, но картината не се изменя в сравнение с преди. Продължаваме да получаваме съобщения за това, че районите, където е опозицията, са мишена на правителството притеснителни информации от наблюдателите на място и собствените ни пратеници. Международният комитет на Червения кръст постигна споразумение с сирийските власти да оказва помощ в местата за задържане, започвайки от Алепун, но няма масово освобождаване на политически затворници поне не в резултат на прекратяването на бойните действия. Видяхме е, няколко демонстрации без е, така висока степен на насилие, но на други демонстрации пък също видяхме, че силите за сигурност откриха огън и имаше убити. Картината е, не е непременно само в черни краски, защото напредък има, защото няма военни действия официално. Да, подобрение има, но още много трябва да се направи това, което е подобрено, не създава а, у нас впечатлението, че обстановката е напълно а, спокойна и че е на лице среда, в която властите и опозицията могат да седнат на една маса и да потърсят а, мирно решение на поставените проблеми. Що се отнася до хуманитарната а, ситуация, както каза и председателят, имаше а, доклад за оценка с участието на а, арабската структура за международно сътрудничество. Притеснителна е ситуацията. Генералният секретар а, в отчет пред съвета за сигурност каза, през последните седмици на преговори не е постигнат значителен напредък а, за достъпа а, до нуждаещите се или за увеличаване на капацитета на хуманитарните организации на място да оказват помощ на нуждаещите се. Ако може да бъде прекратен военният конфликт, позволете ми така да се изразя, това ще е най-добрата хуманитарна помощ в района тази, от която всички най-много се нуждаят. Тук положението е съвсем различно от това в Либия, където една част от страната беше е, освободена, Бенгази беше под контрола на опозицията в общи линии и е, от тук можеше да се тръгне в друга посока. В Сирия положението е съвсем различно от това в Либия и според мен приоритет е да се положат максимални усилия да спре насилието. Това трябва да остане приоритет номер едно Е, сега е, планираме увеличаване на броя на наблюдателите на място и може би, е, когато се придобие физически това усещане, че на място присъства международната общност, която следи какво става, може би това ще внесе и известно успокоение в атмосферата. Искам да направя и следния коментар Постоянно се призовава за търсене на отговорност. След като стигнахме цифрата 5400 убити, престанахме да водим статистика, защото а, толкова бързо растяха числата и толкова различна бе информацията подавана от различните източници, че всъщност цифрите се политизираха, както и тяхното използване. Това не означава, че смъртните случаи са 5400. Самите сирийски власти в информация подадена на анкетната комисия и на нашия комисар признаха, че имаше доста голям брой случаи и военни, и цивилни, като според някои преценки броят е около 9000 души. Тоест, поставя се въпрос за а, търсене на отговорност за тези многобройни смъртни случаи. Това е една от големите въпросителни и този въпрос се поставя изключително настоятелно от опозицията. А, както а, казах, ние непрекъснато искаме а, съветът за сигурност да отнесе ситуацията пред Международния наказателен съд. Сега има усилия извън Сирия да бъде събрана информация, да бъдат събрани данни, евентуално в съседни страни и е, тази информация да бъде достатъчно добре проверена, за да позволи търсенето на отговорност. Според мен е много важно, че работата на анкетната комисия остава и изглежда съвсем независима. Е, анкетната комисия съвсем ясно е заявила, че имената, които е, е, са е, станали известни като извършители на престъпления – и които ще бъдат предадени или на Международния наказателен съд, или на бъдеща легитимна власт, ще останат поверителни. Значи, пликът с тези имена е запечатан и никой не го е отварял. Тази информация ще продължи да бъде поверителна. Защото комисията е призвана а, да а, ги предаде на независим компетентен орган, безпристрастен орган, дали той ще бъде Международния наказателен съд или национален орган, който ще се конституира в бъдеще, това предстои да се види. Може би е добре да приключа изказването си тук и да чуя въпроси, които бихте искали да ми зададете, както можем да обсъдим и следващите действия. Благодаря сега господин Мингарели, след което ще дадем думата за въпроси. Да, благодаря. Госпожо председател, за съжаление, след една година конфликт сме далеч дори от начало на политическо решение на конфликта. вярно е, че от няколко дни се отбелязва известно подобрение на положението, но насилието не е спряло напълно. Господин Кофи Анан заяви вчера пред съвета за сигурност, че не е имало спиране на насилието, а ограничаване на неговия интензитет само. Тоест, е, това е стъпка в правилна посока, но сме далеч от решението. Защото е, десетки е, сирийци намират смъртта си ежедневно. Не говорим за случаите на нарушение на правата на човека като изтезанията, които се осъществяват в мащаби, за които дори нямаме представа. Европейският съюз в момента всички сили подкрепя работата на специалния пратеник на ООН и на Арабската лига Кофи Анан. Също така приветствахме приемането на а, две резолюции е, е, в съвета за сигурност на 14 и 21 април, е, чрез които стана възможно изпращането на наблюдатели в Сирия. Те ще бъдат до 300 души, няма да бъдат въоръжени, ще работят при изключително трудни условия, но в наш интерес е да направим всичко, на което сме способни, за да могат да сведат до минимум нивото на насилието. Европейският съюз незабавно се обяви е, на разположение за подпомагане на е, наблюдателите в различни форми и очакваме отговора на ООН на нашите предложения. Информирахме ги, че в различни сфери можем да окажем подкрепа а, на а, мисията на наблюдателите на ОНЕ, разбира се, с помощта на нашите държави членки. А, смятаме, че планът от 6 точки на Кофи Анан трябва да бъде изпълнен изцяло. Тоест, не е необходимо само прекратяване на насилието, а трябва да бъдат освободени задържаните, Необходимо е а, издаване на визи за достъп на журналистите. Необходимо е също да се даде възможност за доставяне на хуманитарна помощ на над 1 милион сирийци, е, които в момента са или разселени в собствената си страна, или са бежанци в съседни страни и са под закрилата на международното право по тази причина, т.е. те се нуждаят от помощ. И също така е необходимо сирийците да имат възможност мирно, без да стават жертва на репресии, жестоки репресии, както до сега, да могат да демонстрират, да изказват становищата си. това са шесте точки и те трябва всичките да бъдат изпълнени. Европейският съюз подкрепя този подход. Работата на Международната анкетна комисия трябва да хвърли светлина върху престъпленията, които най-вероятно са били извършени от отделни представители на режима на Асад. Международните партньори, включително Европейският съюз, работят за, за създаване на механизъм, който трябва да позволи а, принуждаването на тези хора да понесат отговорност за своите деяния и е, за своите престъпления. Знаете, че има група е, приятели на сирийския народ. Преди малко повече от месец те заседаваха в Магреба. Последното им заседание беше в Истанбул. Те също действат в посока на търсене на отговорност от онези, които са извършили престъпления. Тази отговорност трябва да бъде поета както спрямо сирийския народ, така и спрямо международната общност. Комисия... Да, знаем, че е, е, има преходно правосъдие, но много работа остава, защото е, сирийската опозиция далеч не е единна. Ние работим а, е, с тях, комисията работи а, е, с тях за изграждане на обща платформа. Те имат а, е, различни политически виждания, представляват а, различни хора, различни изповедания, далеч не е просто обединяването им, лесна, не е лесна задача. Ние се опитваме да, обедин, да обединим опозицията в тази посока, да я накараме да изработи обща платформа, която ще и, и позволи да участва в преходното правосъдие, както и в политическия преход, който трябва да бъде осъществен и се надяваме това да стане по-рано, а не по-късно. В Европейския съюз ние подкрепяме прилагането на санкции. 14 са тези, които вече сме наложили както госпожа Лорди е, при, е, припомни, миналия понеделник в Люксембург съвета на министрите потвърди това. Тук също така трябва да припомним и работата на нашия хуманитарен механизъм, механизъм за хуманитарна помощ, организацията ЕКО. Ангажирали сме я максимално. Това прави Европейският съюз до сега, но разбира се, приоритетът ни е това да подкрепяме плана от 6 точки на съвместния пратеник на ООН и Арабската лига – господин Кофи Анан. Благодаря, господин Мингарели. Искат ли колегите да вземат думата? Господин Хауит. нека първо вие вземете думата. Имам няколко въпроса. Първо, започвам с господин Мингирали. Вие говорихте за санкции, които бяха възприяти на 14 то поред заседание, аз дадох интервю и първият въпрос беше, тъй като една от санкциите беше да се спрат доставките на луксозни обекти за членовете на управляващи елит. Аз мисля, че това е една твърде символична мярка. Другата санкция беше да се спре износа на технологии или оборудване, които могат да се използват за потискане на опозицията. За мен това беше интересно, защото от самото начало и в Бахрейн и в Сирия и много фирми, базирани в Европейския съюз, изнасят интернет технология, както Siemens преди много време направи за сили. И тези технологии могат да се използват за много положителни неща, за телефонни мрежи, но също така за шпиониране и за възпрепятстване на организирани протести. Мисля, че ни в парламента в момента работим по доклад, посветен на този въпрос. Доколкото знам, но вие ще ме поправите, ако греша, Европейския съюз, в Европейския съюз все още няма нужда от специално разрешително да се изнасят подобни технологии. Има само регистрационен режим. Дали смятате, че трябва да се вземе политическо решение, изискващо от всяка фирма, която изнася подобни технологии или продукти с двойно предназначение, да изисква разрешително, а не само да се регистрира. И може би аз не разбрах съвсем добре. Вие казахте, че Европейският съюз е готов да подпомага у нези, които имат нужда от хуманитарна помощ. Дали такова решение вече е взето? Да, благодаря ви, разбрах. Мигали, I have a question now. Uh, as you are on the ground... Към господин Мигали, тъй като вие често посещавате страната, имате контакти с хората, дали разглеждате и нарушенията на човешките права, извършвани от опозицията и кои според вас са, са следващите стъпки? Сега, господин Хауит, вече имате думата. Благодаря, госпожо председател. Към господин Магари, Магали. Много хора казват, че разликата между Либия и Сирия е в отношението към държавите от залива. И президентът Асад все още не е изгубил подкрепата и дори с участието на някои арабски лидери, така както това се беше случило с Кадафи. Дали наистина има такава подкрепа от страна на международната общественост и има ли някакви пути, които ние в Европа можем да си извлечем? и какви са най-добрите дипломатически отговори, които можем да предложим, за да се реши проблемът. Второ, и към двамата оратори имам следния въпрос. Какво получавате като информация от Върховния комисар на ОНЕ по въпрос на бежанците, за вътрешно разселените лица, за бежанците, каква е ситуацията с тях? Аз чета много съобщения в пресата но искам да знам дали наистина нашата помощ е, отива при тези, които имат нужда от нея. Обсъжда се възможност за създаване на буферни зони. Задавам си въпроса дали може да ни кажете дали изобщо това е реалистичен вариант и дали такива буферни зони ще позволят да се намали броя на пострадалите лица сред цивилното население? Благодаря ви. Господин Мингарели, дали бихте започнали? Uh, uh, uh, Благодаря. Госпожо Лорбилер, санкциите не засягат само доставките на шампанско. Ние вече изготвихме един списък на хора, като започнем с президента Асад. Те нямат право да влизат в страните на Европейския съюз. Освен това, Възприехме економически санкции, които пречат на финансирането на режима в Сирия. Разбира се, ние се стремим економическите санкции да се насочат срещу режима, а не срещу обикновените хора. Например, има забрана за износа на въглеводороди, има забрани за европейски инвестиции в сектора на енергетиката, има ембарго на износа на оборудване с двойно предназначение – така че има редица санкции, които според нас имат реално въздействие върху източниците на приходи на режима и които намалиха средствата и капацитета, който има Асад, неговата машина за убиване, неговия регресивен апарат. Все още, разбира се, не сме постигнали нашите цели, защото все още не е прекратено насилието, но все пак вече сме въвели редица санкции, които несъмненно, според всички наблюдатели, са засегнали неблагоприятно режима. Вие сте права, трябва да обръщаме повече внимание на оборудването и технологиите в сферата на информационни технологии и не трябва да позволявам да се изнася такова оборудване и технологии, които могат да се използват за това да се попречи на протестиращите в Сирия да използват социалните мрежи или каквито да било мрежи от сферата на информационни технологии, за да се организират. Трябва да обърнем повече внимание на този аспект наистина. Сега за ситуацията хуманитарната ситуация с вътрешно разселените лица и бежанците ние смятаме, че ситуацията се влушава. Много ни е трудно да работим на място. Вие със сигурно знаете, господин Хоид, че ние имаме разработен канал за предоставяне на хуманитарна помощ в Европейския съюз чрез неправителствени организации, но в момента тези организации срещат огромни затруднения да работят в Сирия. И, и, и много е по-лесно да се предостави хуманитарна помощ на тези сирийски бежанци, които в момента се намират на границата с Сирия или близо до границата в самата Извинете, имам предвид близо до границата с Сирия, в Турция или в Йордания, но в самата Сирия изключително е трудно да имаме досек да имаме достъп до вътрешно разселените лица или бежанци, но отново Европейският съюз продължава да бъде най-големият доставчик на хуманитарна помощ, всички видове хуманитарна помощ и храни, и палатки, и всичко каквото може да си представите, лекарствени средства. Благодаря ви, господин Мигели. Благодаря ви. По въпроса за бежанците. Вие говорихте за тях. Последните данни, с които разполагам от ОНЕ, е, че има 61 000 бежанци извън страната, 21 хиляди в Ливан, 23 хиляди в Турцията и нататък. Вие правилно казахте, че вътре в Сирия, що се отнася до вътрешно разселените лица, е много трудно дори да се даде приблизителна преценка колко са такива хора – ние бихме искали да можем да присъстваме в страната, не само за да разследваме какво случва, но и да предоставяме помощ. Беженците, които се намират извън страната, ни предоставят важна информация за това какво се случва в страната, но разбира се, също така има хора, които имат нужда от помощ и за това Върховния комисар на ОНЕ по бежанците има своята важна роля – вие зададохте въпроса за насилие, използване от опозиционните сили. В много изявления на комисаря по правата на човека се говори за нарушение на човешките права и насилие от страна на правителството, но и насилите на опозицията. И за това призовават се всички страни да спазват принципите на международното право. Анкетната комисия в своя доклад посочва много материали от сирийското правителство. Те са включени като приложения към доклада. И това, което се казва е, че въпреки, че насилието се извършва и от двете страни, от опозицията и от държавата, мащабите са различни. Искам много ясно да посоча това, че ако разгледате какъв е мащаба на насилието, ще видите, че много по по-тежко, много по-смъртоносно, много по-мащабно е насилието, упражнявано от държавата. Затова трябва да отчетем, че има въоръжен конфликт, има две страни в този конфликт, но държавата има надмощи и се стреми да потиска опозицията, включително и чрез насилие. И, за съжаление, насилието поражда насилие. Колкото повече хора са убити, колкото повече хора виждат, че държавата прилага смъртоносни средства, толкова повече хора смятат, че трябва да се защитят и толкова повече оръжие постъпва в страната и това е една спирала, която трябва да бъде прекъсната преди страната да бъде обхваната от гражданска война. Сложният въпрос за Сирия и Либия и какви са отношенията, какво е отношението. Има няколко неща тук. Първо ясно е, че международната общност много бързо постигна съгласие за действията, които трябва да се, трябваше да се предприемат в Либия. Нещата се развиха много бързо, но след това започнаха едни боричкания. Не, не, това не го искахме, не, не, това, което се получи, не, не го искахме. И сега, когато говорим за Сирия и липса на консенсус и съответно бездействието, така че ако ще правим сравнение между Сирия и Либия, определено това, което се случи в Либия, пречи на международната общност да действа по същия начин или по подобен начин. Също така е ясно, че и в самата международна общност се водят спорове за това какво трябва да се направи по-нататък. И това, което се случва в Либия, посочва, че не става дума само за смяна на режима, че трябва да се знае какво ще се случи след това. Не може просто да свалим от власт един режим и след това да продължава насилието. Може би има повече свобода, но има повече, по-малко, извинете, сигурност и по-малко демокрация. Трябва да сме много внимателни кога и как се намесваме и мисля си, че това точно води до бездействие от страна на част от международната общност. И когато се говори и за Международния наказателен съд, като заплаха за тези, които са извършили престъпления, за това, че те трябва да бъдат подведени под отговорност, отново е трудно да се постигне консенсус – и е трудно да бъдат изправени тези лица пред Международна казателен съд. За буферните зони, мисля си, че ние направихме една стъпка назад. Хората бяха много настойчиви и имаше надежда, че ще има повече дезертьори от сирийската армия, че ще има повече разцепление във въоръжените сили на Сирия, че ще има различни групи с опозиционни нагласи сред военните в Сирия. Обаче не видяхме нито дезертьорство, нито сериозни разногласия от голям мащаб в сирийските въоръжени сили. Не видяхме някакви автономни територии. Да, разбира се, може да се каже, че има някакви територии, в които нямат надмощи силите за сигурност и военните, но това е защото тези сили са отеглили, а не защото са изгубили контрола върху тези територии. Така че по същество въпросът за това как да се достави хуманитарната помощ от наша гледна точка се върти от това наистина да се спазва прекратяване на огъня защото другият вариант е да се извърши военна намеса с цел да се достави хуманитарна помощ. Не предвиждаме и такъв вариант. В момент този сценарий не е реалистичен. И планът на Кофи Анан, планът от 6 точки – включва това, което е реалистично, но поне вече има международни наблюдатели в Сирия и ни се надяваме, че ще можем да надграждаме върху това, което постигнахме през последната една година. И разбира се, смятам, че бездействието и неуспеха осложниха ситуацията още повече, защото правителството на Сирия в момента е много по- обвързано с престъпления и то международни престъпления, които трябва да бъдат раз, разследвани. Ако бъде доказано, че тези престъпления са извършени, ще трябва да има хора, които ще трябва да бъдат подведени под отговорност. По този начин тези хора вече нямат особена свобода на решение, що се отнася до тях самите. И това въжи най-вече за ръководните кадри във въоръжените сили и силите за сигурност. Благодаря ви, председателката, благодаря ви на двамата. И ако времето ни позволява, още един въпрос към господин Мингарели. Току-що чухме, че трябва също така да гарантираме, че не се доставя оръжие в страната, нещо, което подклажда конфликта. От медиите разбрахме, че Кипър, държава членка, подпомага доставките на оръжие. Разбрахме, че един руски кораб, натоварен с оръжие, пушки, доколкото знаем, беше прихванат по пътя към Сирия. Също така имаше нещо подобно с един немски кораб и има държави членки, които подпомагат доставките на оръжие за Сирия. Вие казахте, че има санкции, които са въведени, те предвиждат ембарго върху доставки на оръжие. Дали Европейския съюз може да създаде някакво звено за наблюдение, контрол, за да се гарантира това, че държавите членки наистина спазват санкциите? И ако те не го правят, дали може тези държави членки да бъдат подведени под отговорност? По отношение на санкциите, за които ние сме взели колективно решение, че ще прилагаме, а, мога да ви уверя, разбира се, че ще го направим, стига да имаме достатъчно доказателства за такива нарушения. Държавите членки а, поеха ангажимент да се координират по-добре, като създадоха една, един комитет а, координационен. Миналата седмица имаше една, а, едно заседание, следващата седмица ще има в Вашингтон и а, този комитет се състои от основните участници а, в а, международната а, политика. Така че международните организации се опитват а, да координират своите действия, за да бъдем всички ние по-ефективни, да повлияем по-силно върху този режим и други подобни, които биха се появили. Благодаря ви много и на двамата. Благодаря още веднъж за това, че дойдохте.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 So, now I hope we have all... Надявам се, че вече системата за превод е превключена на новия режим. Искам да поздравя с добре дошла нашата а, доклад, а, госпожа Яко Асари, която е нашия докладчик. А бихте ли представили същността на дискусията за 5 минути? Благодаря. Дами и господа, скъпи колеги, аз съм докладчик за Казахстан и в качеството си на такава искам много горещо да поздравя с добре дошли нашите гости. На 15 март ние, Европейския парламент имаме предвид, а да а, приехме резолюция за Казахстан. Същия ден получихме чудесната новина от господин Игор, от нашите приятели, че редакторът господин Игор Яначки е освободен и ето сега той е сред нас. Скоро след това още една добра новина достигна до нас. освобождаването на госпожа Наталия Соколова, която е адвокат на стъчкуващите нефтоработници. Директора на Казахстанското бюро за права на човека също бяха освободени, което беше приветствано от световната общественост като стъпка в правилната посока. Господин Атабаев и господин Мамай, които ние поканихме да дойдат а, тук, а, не са сред гостите, тъй като от, от службата за национална сигурност а, на Казахстан те не получиха разрешение да пътуват. Официални представители на Казахстан а, с, успяват понякога да създадат една погрешна идея пред международната общественост, че има една откритост и готовност за дискусия и за реформа в страната. Но ние трябва да знаем с кого да провеждаме своя, своите диалози, да бъдем открити и честни, това са хора като тези, които днес са сред нас, които сме поканили в Европейския парламент. За да укрепим своите контакти и да постигнем по-добри резултати в тези дискусии, ние а, трябва да се срещаме с а, а, представители на тези движения тук, но трябва след това да продължим и да, да поддържаме контактите си с тях след завръщането им в собствените им страни. Ние искаме да изразим загрижеността си по отношение на сериозния спад а, в а, защитата на правата на човека в Казахстан. Казахстан е изготвил план за действие за защита на правата на човека, но трябва да започне и да го прилага. И ще, едва тогава ще може да достигне до а, високото ниво на уважение, към което се стреми както в Европа, така и в света. Европейския съюз има а, инструментите и желанието да поддържа от добри отношения с Казахстан. Не само економически, но и социално и политически е важно цялото това развитие демократичното развитие и участието на всички граждани в разрешаването на големите проблеми по демократичен начин е нещо кое е много важно за една модерна, економически силна и социално развиваща се страна в Централна Азия социално-економическото развитие на Азия се влияе именно от такива примери. Европейският парламент подкрепя целта на Европейския съюз за разширяване и укрепване на контактите му с Казахстан. Економическото сътрудничество обаче трябва да върви ръка за ръка с политическото. Трябва да бъде основано на политическата воля да се поддържат и защитават ценностите, в които вярва и Европейският съюз. Прогресът в преговорите по подписването на ново а, споразумение за партньорство – трябва да доведе до ново ниво на реформите и демократичното развитие в Казахстан. Европейската служба за външна дейност изискваме да не само да следи отблизо и с голямо внимание всичко, което се случва в Казахстан, но и да докладва на Европейския парламент. Господин Виняцки и господин Кадебаев имат да ни кажат много неща по отношение последните тенденции в развитието на Казахстан и също така отражението на резолюцията на Европейския парламент от средата на март. Благодаря. Благодаря, госпожо Яконсари. за това, което ни предоставихте като уводна информация. Искам да приветствам представителите и на посолството на Казахстан, които са сред нас и има, както разбрах, и член на парламента на Казахстан – а, която също искам да поздравя с добре дошла. Ако желаете, разбира се, да вземете думата в даден момент, можете да го направите. А за всички представители на посолства, регламента тук при нас е 3 минути на изказване. И едно нещо, което госпожа Яконсари каза, искам да подчертая и аз – ние поканихме няколко активисти, няколко защитници на правата на човека, господин Болата Табаев и а, господин Мамай. Не можаха да пристигнат, защото не получиха изходни визи. Така че смятам, че е добре да чуем причината, поради това, че те не са получили изходни визи, защото това е доста притеснително. А те показаха пред нас, че желаят да дойдат. И така, господин Виктор Винявски, главен редактор на голям вестник в Казахстан, както беше обяснено, той беше хвърлен в затвора и след това освободен, за което ние много се радваме, защото ние, ние приемаме доста резолюции, но сме много доволни, че след като приехме резолюцията, на другия ден ви освободиха. Така че явно все пак е добре, като има хубави резултати от усилията ни. И председателя а, на фундация Activity, той се занимава а, ше, с а, точно проследяване на развитието на стачката на нефтоработниците. Беше ми дадена информация, че е, има и видеофилмче. Ние обаче тук имаме много правила. А може, обаче а, няма да има превод. Само на английски ще се чува така че това, което предлагаме е да направим първо дебата и ако не остане време, ще покажем и видеофилма. Имаме и от госпожа Дерия сред нас, която е от Европейската служба за външна дейност, от службата за Централна Азия. Господин Винявски, можете да започнете, заповядайте. Ансари. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Яконсари, дами и господа. Благодаря ви за гостоприемството. Вече имах честа да изразя личната си благодарност за участието ви в моето освобождаване. Още веднъж искам да го направя. Благодаря на всички за активната им дейност. Няколко дни преди тази среща, извинете, в Казахстан беше извършено поредното нападение срещу журналист, мой колега, господин Ахмедяров от е, град Уралск, аз го познавам лично. Беше 8 пъти ранен с нож и два пъти са стреляли по него. Той е оцелял по чудо. В момента е в тежко състояние в болницата, но все пак успя да оцелее. Съпругата му, която в момента е бремена с второто им дете, Два дни преди трагедията получаваше обаждания по телефона с заплахи и с предупреждение, че ако мъжът и не спре да участва в гражданската дейност на несъгласните и не спре да подготвя поредната протестна акция, той ще съжали за това. Два дни след тези телефонни обаждания беше извършено това нападение. Пет души бяха нападнали този мой колега и приятел. За съжаление, това е само един от многото факти от живота в Казахстан. Виждаме, че независимата преса бива жестоко и системно унищожавана в Казахстан. Това е така, защото точно журна... журналистите са тези, които все пак успяват до някъде да попречат на режима на Зарбаев да извърши геноцид на народа, защото журналистите бяха първите, които съобщиха за трагедията в Жоназен. Журналистите на нашия вестник взгляд по време на стачката разказваха за ситуацията. Журналистите, които работиха в Жоназен, по тях беше открита стрелба с гумени куршуми. До сега извършителите не са намерени, въпреки че вече мина повече от половин година. И сега тези журналисти ги представят като терористи, като организатори на масови безредици. Вие всички знаете, че аз бях в затвора два месеца. Бях също така обвинен в това, че призовавах към насилствено сваляне на властта. Освобождаването ми не е сигнал за либерализиране на страната. Това просто е една качка назад в резултат от натиски. Няма никаква гаранция, че няма да бъде отново хвърлен затвора, когато се върна в Казахстан. Това се случи с Владимир Козлов, който на 21 януари се върна от Брюксел в Казахстан и на 23 е бил арестуван. Козлов продължава да бъде в затвора и аз мятам, че обвиненията, повдигнати срещу него, са абсурдни. В момента аз и моите колеги, журналисти от вестник Република, се представят като терористи. Само една седмица след като бях освободен, аз бях повикан като свидетел, бях разпитван като свидетел по дело срещу терористични действия в официозните телевизионни канали и в официозните новинарски интернет сайтове се говори за това как аз и моите колеги сме участвали в схема за финансиране на терористична дейност. Ние разбираме защо ни обвиняват в тероризъм. По този начин правителството се опитва да отвлече вниманието от това, което се случи в Жоназен. Подсъдимите и свидетели в този процес в момента споделят ужасни неща. Срещу тях е било казван натиск, те са били изтезавани, за да а, и за и да дадат показания, обвиняващи тях самите и другите. А, под а, изтезанията разбирам удушаване с найлонови пликове, изнасилване на мъже и на жени, нанасяне на побой. Ние, журналистите, имаме 20 показания, писмени показания на свидетели, които са разказвали за това как са били изтезавани. Тези изтезания са като онези, които на времето са били използвани от СС и от Гестапо. Искам да обърна вниманието ви на това, че трябва нещо да се направи. Както вече беше казано, необходимо е да се извърши международно разследване на това, което се случи в Жуаназен. Не трябва нашето правителство да има възможност да замете под килима това, което се случи. Също така се обръщам към всички тук в тази зала с молба да направите всичко, което е по силите те ви да се спрат репресиите срещу журналистите в Казахстан. Ние искаме да живеем в една свободна страна. Ние не искаме да умираме. И ако ще имаме възможност да видим видеоматериала, бих искал да кажа какво ще видите в този видеоматериал. Ще видите зала, в която се намират журналисти. И в, там журналистите наблюдават от разстояние на екран какво става със съдебния процес в Жуаназен. И във всеки един момент този екран може да спре да работи, винаги когато е удобно, може да се организира технически проблем. И в момента журналистите в тази зала няма право, нямат право да ползват никакви записващи устройства, компютри, диктофони, каквото и да било. Той журналистите работят в много трудни условия. Разказът във филма е разказата на един от подсъдимите работник, който се казва Калиев и той пред съда казва, че той е бил подложен на изтезания и натиск, за да обвини себе си и да обвини своите колеги и да отправи фалшиви обвинения. Надявам се, че ще има възможност това видео да бъде видяно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Виневски. И сега господин Китебаев. Добър ден, дами и господа. Добър ден, дами и господа. Не за пръв път се обръщам към такава аудитория на такива мероприятия, но за пръв път в качеството си на терорист се появявам. Защото на 28 март главната прокуратура на Република Казахстан заяви, че предстои терористичен акт в Алмати. И сред тях главната прокуратура посочи и мен. Интересното е, че миналата седмица моят адвокат посети НКВД е, и помоли да получи документите по обвинението, защото това е наказателно а, дело, обаче отговора, който получава моят адвокат от главната прокуратура е, че мен всъщност ме викат като свидетел. И ето за това ви казвам, че всъщност аз тук пред вас съм един терорист. Това, което се случва в Казахстан след а, освобождаването на Игор Винявски, а, се, е, че се влуши ситуацията. Защото има вътрешно-политическа криза – това беше предизвикано от няколко обективни и субективни причини и те се насложиха една върху друга. На повърхността веднага може да се забележи а, политическото а, про, а, противоречие между ръководителите на страната. Освен това, репресиите. към журналистите и репресиите към стъчкуващите. Обаче процеса на промяна, на реформа, за съжаление, не се получи, макар че започна още тогава. Започна да се увеличава натиска от страна на държавните чиновници, както върху бизнеса, така и върху населението. В нашата страна стана така, че средства, о, огромни средства потекоха от а, м, петролната индустрия, но или в ръцете на държавните чиновници, или в чужди компании. Тоест, като резултат от всичко това, милиарди долари а, изчезнаха и нищо не се инвестира в местната економика. Поради това, жизненият стандарт на казахите се влушава. И най-уязвимите социални слоеве а, започнаха буквално да чувстват недостиг на храна. А те почти не консумират, например, месо. Безработицата, по моя оценка, е 20-25% от общия брой трудоспособно население. В същото време, елита – като резултат от многогодишното а, лично управление на Назарбаев а се обогатява. И поради липсата на реакция спрямо най-големите нередности, а, разликите и пропаста се разширяват. И когато държавата предприеме някакви насилствени действия а, мюсулманите, срещу мюсулманите, те реагират обратно. Назарбаев и неговото обкръжение не обръщат внимание на а, и се проблеми. В Русия виждаме, че Путин и Медведев, макар и а, понякога, макар и частично, реагират. Те намалиха в Русия, например, а, обществена а, телевизия, създава се диалог между държавата и обществото, между опозицията и ръководещата а, партия. В Казахстан такова нещо обаче не се случва. Назарбаев се обкръжава само с хора като Аслам Мусин, с министър-председателя и други, които са, разбира се, а, зле настроени срещу активистите на гражданското общество. В такива условия гражданското общество а, и самото население са абсолютно беззащитни. Ние просто само можем да огласим а, това, което се случва. Друга защита, друга а, стена между а, нас и насилниците нямаме. Ето примерно как и какво се случи с а, а, нефтоработниците и тяхната стачка. Политическата мотивировка зад поредицата съдебни а, процеси, убийствата и така нататък. Ето защо ние в момента смятаме, че вече сме в критична ситуация и не виждаме никакви шансове за положително развитие. Благодаря много. Сега ще дам думата на госпожа Дерия от службата за външна дейност. Благодаря. От името на Европейската служба за външна дейност и Върховния представител, заместник-председател на комисията, искам да подчертая колко много се тревожим за ставащото в Казахстан от декември 2011 година и да се спра на действията на нашата служба и на делегацията на Европейския съюз в Астана. Много чести са контактите ни, както с представители на граждански организации, така и с представители на правителството. Имаме официална постъпка пред правителството за получаване на повече информация през февруари. Специално питахме а, е, за господин Виняски. А, е, много се радваме, че го виждаме тук свободен. А, е, Европейската служба за външни действия предложи съдействие на казахското правителство, в частност за разследване, като същевременно искахме такова разследване да започне и да се проведе прозрачно, без да бъде използвано като начин за сплашване на опозицията или на е, организациите на гражданското общество. Доколкото разбираме, до момента не е, е започнало е, разследване, което да е под международно наблюдение. Правителството само извършва разследванията и е, ние продължаваме да следим е, този въпрос, въпреки че информацията ни не е много. Също така сме поискали съдебните процеси е, срещу хора, е, обвинени в насилие или участие в събития, свързани с насилие, да бъдат открити за публиката, така че да може да се извършва наблюдение. В съответствие с резолюцията на парламента от 15 март. Приветстваме факта, че в крайна сметка тези процеси бяха открити за публиката и делегацията на Европейския съюз в Астана се съгласи на ротационен принцип да извършва наблюдение заедно с ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Е, миналата е, седмица е, бяха отправени молби към колеги от друга организация да извършват наблюдението. Сега първоначалните проблеми с пренаселването на съдебната зала са решени. Процесът вече се провежда в друга съдебна зала. И също така е намаляло давлението върху представители на международни организации и на граждански организации в Казахстан. също така се допуска използване на видеозаписи. Знае, че господин Винявски следи процесите и дава съобщения за тях особено във връзка с твърденията а, за изтезания на някои свидетели и, и на адвокати, които твърдят, а, че са били изтезавани, за да дадат неверни показания. В двустранните си контакти и чрез а, тази платформа искаме да призовем властите в Казахстан много сериозно да се отнесат към тези твърдения и да предприемат съответни действия. Защото според нас подобни твърдения биха поставили под съмнение справедливостта на процесите. все още не са започнали процесите срещу господин Козлов и други активисти, но се надяваме и, очакваме те също да бъдат открити за публиката и да бъдат наблюдавани от международната общност. Когато това се допусне, нашите колеги в Астана, заедно с останалите представители на международната общност, ще се заемат с това наблюдение най-важният етап от съдебните е, процеси е, сега е, са разискването от съда на аудиовизуалните доказателства. Това още не е започнало и за това ние настояваме да бъдат взети предвид всички събрани доказателства, не само аудио и видео доказателствата, които се представят от прокуратурата. Ще следим този процес отблизо. Имало е искания за от отлагане е, на съдебните процеси, докато не приключат разследванията или не бъде придадена публичност на процесите. Е, разбирам, е, че съдията позволява на адвокатите пълноценно да извършват задълженията си. Доколкото разбираме, съдебният процес може да приключи скоро. Искам накратко да се спре на процеса срещу журналиста господин Ахмедяров, срещу когато бе стреляно. Всъщност бруталните атаки срещу журналистите са атака срещу свободата на медиите и отношението към тях трябва да бъде сериозно. За да се предотврати насилие в бъдеще, Казахстан трябва да гарантира, че всички отговорни за такива нападения своевременно ще бъдат изправени пред съда отбелязваме, че правителството в момента извършва разследване и с оглед на изключително важните съобщения от господин Ахмедяров се присъединяваме към призивите за разследване на обстоятелството дали наистина журналистическата му работа са били свързани тези нападения. Очакваме правосъдието да се произнесе бързо. Председателят, благодаря ви сърдечно. Благодаря също и на колегите на място, които следят индивидуално отделните случаи. Това е много важно и ще бъде също толкова важно след нашето изслушване. Сега Ричард Хауит. Би било чудесно, ако се изкаже и а, посланника, но като се слуша превод, можем да комуникираме с господин Винявски. Това е прекрасно. Хората в залата знаят, че това, което стана безследено по интернет, някой път хората твърдят, че това, което ние като комисия, подкомисия по правата на човека или като парламент е, правим е, е хубаво изказване, но не води до никаква разлика в положението. Ние искаме да внесем разлика в положението. Има един стъжант е, в парламента в Страсбург, който ми помогна да се срещна с вашата жена. Това е планирано за след седмица. Аз, госпожа Феталова, която стои до мен, госпожа Ятен Сари, всички ще се застъпим за вас. Госпожа Якон Сари ще е, получи т.е. получи време за изказване в пленарно заседание, за да се застъпи за вашето е, освобождаване. Този стъжант, който уреди срещата, е, кара най-хубавия стаж, най-хубавия урок научи за това какво правим. Е, той е студент по право, завършил е право всъщност. Знае, че има политически проблеми и искам да отправя похвала към а, службата за външни действия за краткото и ясно изказване, което току-що бе направено. За съжаление нямаме а, възможност а, за разисквания. Но вашият призив е да бъдете оставени да извършвате журналистическата си работа свободно е призив, към който се отнасяме с голямо почитание. Това е въпрос на журналистическата работа в целия свят. Знаем, че ви работите под огромен натиск и за това е а, е, огромно а, е, удоволствие за нас а, е, това, че успяхме макар и а, кратко а, да бе участието ни, то бе отрешаващо значение. Вие сте блестящ реклама за Европейския парламент и за това, което той прави в областта на правата на човек. Благодаря, госпожа Егле. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да изразя моята благодарност на всички, които до сега се изказаха. Първо към господин Винявски. Бих искала да подчертая, че ние всички много се радваме, че вие сте тук сред нас днес. И смятам, че можем да се надяваме, че ще може да се върнете в Казахстан и там да бъдете в безопасност. Бих искала също така да се спре върху въпроса на свободата на пресата. За това говореше и предишния оратор, но искам да се върна към казаното от вас. Всички ние и от тук имам предвидите членовете на нашата подкомисия, трябва да сме много внимателни за това как се изказваме. Дори в Германия един съд не би позволил да се заснема един съдебен процес. Това е съдебна забрана. Въпреки, че разбира се, свободата на пресата е нещо изключително важно и нещо, за което се борим. Като германка, бях много трогната от казаното от вас. И тук говорим за геноцид. И след това, след като говорихте за геноцид, след това вие говорихте за гестапо. Аз като германка бях много разстроена. За мен беше много тежко да чуя, че ви говорите за гестапо и мисля, че едва ли е необходимо да се правят подобни връзки. И накрая искам да благодаря на вас, на госпожа Ягон Сари, на всички, които са участвали в подготвянето на текста на резолюцията. Мисля, че това показва, че ако работим професионално, ако изслушваме всички участници, можем да излезем с наистина много убедителни, качествени резолюции и ви призовавам да следите нашата работа. Едно от нашите искания от самото начало беше, че ние искаме цялата тази дейност да бъде обществено достояние, хората да видят какво се случва и за това бих искал да благодаря и на Европейската служба за външна дейност, за това, че тя сериозно се отнесе към този въпрос и позволи на докладчика да извърши добре работата си. И сега вие, госпожо Неметалова. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря на словашки. Много се радвам, че съм днес. Не съм член на тази подкомисия, но съм член на делегацията Европейски съюз Централна Азия. С голям интерес и слушах казаното Обедена съм, че нещата, които се случиха на вас и на вашите колеги, не трябва да се случвам. Аз бях в Страсбург, когато господин Козлов се изказа и знам, че той е бил арестуван при връщането си в Казахстан. И знаем, че нещата са много тревожни в Казахстан. Смятаме, че този регион, който е много сложен, е един регион, който може да се извършва сътрудничество. Вярвах, че така е и в Казахстан и затова бях шокирана, че такива неща се случват и на вас, и на вашите колеги, журналисти, че случват неща достойни за съжаление в Казахстан. Смятам, че Европейският съюз е добре представен. За съжаление, Костен се е бил отзован. Той много добре представляваше Европейският съюз и ние сме много благодарни на него за добрите отношения и ние смятаме, че новият посланник ще установи добри отношения с компетентните казахски органи и правителството и ще може да следи внимателно какво се случва в страната и в съдилищата. Аз не съм член на тази комисия, но бях изненадана, че ние тук чухме само едната страна. Ако искаме да изслушаме една дискусия, ако ние като парламент искаме да допринасяме за диалога, ние трябва да изслушаме и двете страни. Трябва да дадем възможност и на двете страни да се изслушат. И бих искала да попитам посолството на Казахстан, компетентните органи на Казахстан, какви са стъпките предприяти от Казахстан, защото ние упражнихме натиск, за да се промени ситуацията. Няколко наши колеги посетиха Казахстан, с изключение не можахме да изпратим официална делегация в Жуанасен, за да се провери какво става. Затова си задавам въпроса дали парламентът отчита това, когато се подготвя някаква дейност. Смятам, че докладчика може да ми отговори. Бих искала да знам каква е гледната точка и на другата страна. Благодаря ви. Благодаря ви, но трябва да ви кажа, че времето ни е ограничено и също така ограничени са възможностите за, преводи, за превода с руски язик. Можем да продължим на английски. Господин Борис, ако може съвсем накратко да се изкажете, тогава ще дам думата на представителите на посолството, но само за 3 минути, защото нашата роля не е да бъдем медиатори или посредници при уреждането на споровете. Нашата роля е да изслушваме хората. Господин Борис, имате думата.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 И така, госпожо председател, е, искам действително да споделя нещо, тъй като е, лично отидох в Казахстан по покана на господин посланика, се срещнах с семействата на жертвите е, в Жакзен и също така се запознах с това докъде е стигнало разследването по тази голяма трагедия, която шокира страната. Е, срещнах се и с някои представители на е, средствата за осведомяване и е, на опозицията. По време на посещението в Казахстан чух много категорични изявления от страна на правителството в смисъл, че процесът ще бъде прозрачен, че ще бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с това клане в Женгзен. и че ще бъде проведен справедлив съдебен процес срещу господин Козлов и другите лица. Надявам се, че те сериозно ще се отнесат към собствените си обещания. Срещнахме се и с представители на Казахския парламент. Е, уведомихме ги е, за нашата позиция. За нас е, изясняването на клането в Жангзен и, въпросът за свободата на медиите са фундаментални въпроси на демокрацията. Те наистина са възлови проблеми. Чуха много важни изявления от страна на представителите на правителството. Искам да благодаря за откритостта на нашето посолство в Казахстан. Един, господин Кисибаев, един от лидерите на опозицията, сега е, е обвинен в терористични действия. За мен това е неразбираемо. Не разбирам как е възможно такова нещо. Как е възможно хора, които а, е, говорят за правата на човека, да бъдат обвинявани в едно от най-тежките възможни престъпления – тероризъм? Ако искаме отношенията ни а, е, с Казахстан да продължат е, да бъдат е, добри, така както ме уверява господин посланикът, а, трябва да уведомим а, казахския парламент, че има такива злоупотреби, че има такива нарушения. Би трябвало казахския парламент да следи какво става, за да знае за него и казахското общество. Ще продължим контактите си, за да могат отношенията ни с Казахстан и в бъдеще да бъдат добри, но те могат да бъдат добри само ако се спазват правата на човека, ако се зачита политическия плурализъм и ако медиите работят свободно. Председателят, благодаря. Е, мисля, че делегацията за Централна Азия в парламента също ще е подходящ форум където да се е, проследи ставащото, що се отнася до правата на човека. Да, ние сме компетентни, но а, е, мисля, а, е, че трябва да определим интензивността на нашата работа, а тя а, силно ще зависи от реакцията на казахското правителство. Сега давам думата на съветника Елцан Кистафин от посолството на Казахстан. Ако може да се ограничите в изказването си Разбира се, ако искате да ни дадете и допълнителна информация, можете да ни изпратите в писмена форма. Uh, на първо място искам да ви благодаря за поканата и тъй като нямаме време, ще дам думата на госпожа Соловьова, която е член на нашия парламент. Не, не, аз бих искала вие а, да отговорите на въпроса, който беше отправен към вас. Знаете ли защо искам да дам думата на члена на нашия парламент? Защото тя има най-новата информация. Не, въпросът беше защо беше отказана изходна виза на двама а, активисти, които ние бяхме поканили да дойдат. А ние изпратихме запитване до Министерство на външните работи и очакваме отговор. Значи нямаме отговор от а, посолството. А сега колегата от парламента на Казахстан. Благодаря. Надявам се, че ще, ще мога да се справя с едноминутното а, време, макар че много ми се искаше малко повече знаем, че резолюцията на Европейския парламент беше по, а, така, популяризирана в Казахстан и много работа се върши. Това, което знам за Майя Табая е, че в... че те сами са се съгласили, а да а не излизат и това означава, че съдът е единственият орган, който ще може да присъди дали и кой е прав и кой е виновен. Вчера получих информация също така и за а, доста сериозното състояние на журналиста, но той е заявил, че а, не смята, че нарочно а, и целенасочено някой го е атакувал и го е наранил. Защото всъщност е било късно, 11.30 и е имало а, а, турбуленции на улицата, имало е а, ситуация, при която е, може би съвсем случайно е станало това. Но искам да кажа, че в Казахстан а, са познати и различни още няколко версии. А, ние знаем и нека да потвърдим, че има специализирани професионални следствени органи, които могат да си свършат работата. Той е жив и здрав, той е активен и открит човек и никога няма да скрие информация или да я замотае. А сега, поредица от събития и съвпадения и а, Козлов беше свързан с това, че е бил тук в а, а, Брюксел и сегашният представител на а, а, казахската преса е заявил, че е в Брюксел, в Европейския парламент. И още в началото на март, че и Соколов, и Вен... Сакалов, и Винявски ще се срещат с Европейския парламент. Какво мога да кажа? Съда провежда своите заседания при отворени врати. Законът съществува, а разбира се, той има своите недостатъци и ние сега го усъвършенстваме и ние вътре в страната работим. Работим много, за да ангажираме и обществеността, и тези организации, които работят с парламента на всички възможни дискусионни е, събития ние участваме и се опитваме да чуем обществото. Благодаря ви. Благодаря за изказването. Само мога да ви окоръжа, както и всички тук, да бъдете съвсем конкретни в това, което казваше. Да, чудесно е, че а, работите по закон срещу а, изтезанията, но има индивидуални случаи, и делегацията на Европейския съюз на място проследява какво се случва. Ние знаем, че това е така. Има а, изтезания и правителството трябва да а, проследи всичко много внимателно и да вземе необходимите мерки. Нашата подкомисия по правата на човека много внимателно събира цялата информация от ООН, от Съвета на Европа за да имаме силна позиция. Но същото трябва да направи и вашето правителство. Сега, господин Винявски, може би можете да отговорите на някои въпроси. И след това госпожа Яконсари на въпроса на господин Борис. Но сега трябва да говорите, защото няма да има руски превод после of Значит... No, sorry. Uh, the Russian interpretation is not there. Does anybody speak? Вече няма превод с руски език. Дали някой говори руски, английски? Работното време на преводачите изтече.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 But um, if the person uh, going out uh, through the house and try to uh, throw out rubbish uh, and it's uh, 11 o'clock and somebody uh, try to kill him, uh, putting the knife uh, in the, his body eight times and push him uh, twice, uh, it's not really good criminal situation in the city. Он, конечно, может не помнить ничего и не связывать это напрямую с деятельностью, но никто не отменял Uh,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 So we don't need to have uh, jails, we don't need to have courts and police. We have on, we need to know only uh, who will be uh, released. Я был отпущен 15 марта вечером, а утром я был вынужден подписать признание о том, что я совершал преступление не в группе лиц, а один. I was released uh, on the evening of 15th of March uh, because I, in the morning I should write a statement that uh,